Уважаеми колеги, позволете ми да открия днешното заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. Точка първа е приемането на дневния ред. А, за сега не са поступили предложения за неговото изменение, така че смятам, че можем да го приемем а, за режима на превод днес. Имате го и в писмен вид. Това заседание на комисията естествено, че се излъчва и по интернет, както обикновено. Освен това, искам да ви обърна внимание, че в интернет има, както всички знаете, сайт на Комисията по бюджетен контрол. И сега минаваме на точка трета, одобрение на протокола от заседанията, минали заседания. До тук не са поступили някакви бележки. Ако продължава да няма такива, го считаме за прият. И преминаваме към точка четвърта от дневния ред – това е освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета по препоръка на съвета. Тук нека да кажем, добре е дошла на министра на финансите на Кралство Дания. Добре е дошла сред нас в комисията. Вие ще ни представите препоръките на съвета по освобождаването от отговорност. Комисаря Шемета също е, е тук по повод на тази точка от дневния ред. Добре дошъл отново в нашата комисия. Радваме се, че сте тук. Защото след това ще можем да обсъдим заедно доклада на нашия докладчик Фелнер. И така, дами и господа, предлагам направо да започваме. Госпожа министърът има думата за своето изявление. Заповядайте. Danke sehr, Herr Präsident. Uh, I will speak in English and, uh... Ще говоря на английски. За мен е удоволствие да съм тук. Много се радвам, че ще мога да изпълнявам така предизвикателната роля, предвидена от договора по годишната процедура за освобождаване от отговорност, да представя препоръките на, към, европей, към Европейския парламент за изпълнението на бюджета за 2010 година. Искам да се възползвам от възможността не само да ви представя препоръките на съвета за освобождаване на отговорност на комисията, но и да потвърдя колко голямо е значението за съвета на доброто управление на европейските средства. Европейската сметна палата тази година ни дава едно двупосочно послание в своя доклад. От една страна дава ясно мнение за надежността на а, воденето на отчетите и а, качеството на изме, изпълнение на бюджета в сравнение с миналите години. Отчита се едно положително развитие за финансовото управление през миналата година, както от страна на комисията, така и от страна на страните членки. Важните мерки, е, взети от всички участници в този процес, дават своите плодове. И това е добре. От друга страна, големи части от плащанията отбелязват също грешки. А също така се отчита, че част от е, плащанията от програмите са частично ефективни. Има слабости, които продължават в, е, особено в е, земеделието, добива на естествени суровини. Също средствата за сближаване, енергетика и транспорт там е, процента на грешката е стигнал до 7,7%. Има подобрения при някои е, страни в е, областта на средствата за сближаване. Но като цяло в този аспект нещата не са толкова добри, защото ние имаме цел да постигнем недвусмислено одобрение от страна на Сметната палата. Затова и съветът се стреми е, всяка година е, нивото на грешката да намалява, като ние потвърждаваме и отговорността си за изпълнение на бюджета и отговорностите на комисията за контрол, включително и задълженията и да дава насоки на администрацията на страните членки. Целта е да се намалява нивото на грешките при разходването на средствата, за да бъдат те използвани възможно най-ефективно в, за полза, за благото на европейските дъгнокоплаци. Сега се намираме в е, момент на финансова и економическа криза и е изключително важно европейските средства да се разходват по правилен начин. Мисля, че нашето внимание в момента трябва да е изключително заострено, защото това са пари на данакоплатците. Усилията на съвета се състоят и в това, че биват незабавно прекратявани или замразявани плащанията, когато се открият неефективни или погрешни действия от страна на страните членки. Съветът призовава комисията да открива съответните нарушения, възможно най-скоро да се прилагат финансови корекции и да се осигури пълна прозрачност при мерките за корекции. Съветът признава, че е изключително важно да има стабилна регулаторна рамка за съответния финансов период, но да има също така и е, регулярна, регулярен механизъм за контрол, за да могат на време да бъдат откривани слабостите. Преговорите по отрасловите законодателни проекти и съответните срокове са много добра възможност да се въведат необходимите изменения. Но да, за да се постигне правилно равновесие между допълнителните задължения и добавената стойност, е необходимо да има и добро сертифициране на структурите и на системите за управление. Освен това е необходимо и упростяване. Толкова по-лесно е да се работи с една проста система. А ние продължаваме да бъдем загрижени от това, че правилата са твърде сложни. Те трябва да станат по-ясни, по-взаимообвързани и по-лесни за прилагане. Това се отнася и за публичните търгове, и за финансовото управление, и за обществените поръчки. Обществените поръчки са един от основните източници за грешки, особено когато се управляват съвместно. Съвета призовава всички участници в този процес да наблюдават много внимателно изпълнението на, за... на законодателството в тази област и да споделят опит за да може той да бъде отчетен при преразглеждането на финансовия регламент и, и формулирането на правилата за обществените поръчки. Какви слабости бе откри Съдебната палата във вътрешната система за управление на комисията? В е, доклада се формулират резерви за използването на ресурсите и процедурите за контрол. Те се считат за полезни инструменти за отчитане на и, на, и правомерността на сделките, но годишните доклади трябва да бъдат по-изчерпателни и да могат да дават възможност за сравнение, за да има и по-голяма отчетност за отделните институции. Затова комисията трябва да прилага по един достатъчно стикован начин различните изисквания, като отчита и съответно формулираните резерви от е, Сметната палата. И накрая В годишния доклад е, предлагаме да има нов, е, нова глава, където да се даде мнение за самооценката на комисията за изпълнената работа, както и оценка на сметната палата на базата на конкретни одити и конкретни доклади. Съветът подчертава колко е важно да се анализира ефективността на разходването на средства с оглед на постигнатите на постигането на цели. Тези цели трябва да са конкретни, измерими, постижими и е, добре разпределени във времето. Трябва да се отчитат също и съответните индикатори за постигането на тези цели. Изпълнението от страна на комисията на бюджета за 2010 на базата на доклада от Сметната палата – дава възможност на съвета да подчертае, че трябва да се работи допълнително през следващите години. Съвета дава препоръки на Европейския парламент. Те бяха изготвени на 21 февруари. Препоръката е да се освободи комисията от отговорност за изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година. Съвета също дава препоръки за освобождаване от отговорност на всички на 22 институции на Европейския съюз. Институции, агенции. Някои от тези агенции е, имат нужда да подобрят своето финансово управление, но съветът предлага всичките да бъдат освободени от отговорност. И накрая са приети препоръки за освобождаване от отговорност на 6 изпълнителни агенции и 7 съвместни проекта на базата или съвместни предприятия на базата на съответните доклади. Това са препоръките към парламента и се надявам, че вие ще вземете предвид всички бележки, които са направени. ние даваме две основни препоръки. Едната е добра, едната не толкова, в смисъл, че трябва да се продължи да се работи. Председателят, благодаря. Благодаря, госпожо министър, за представането на доклада на съвета. Европейските институции и съвета, и парламента, и комисията имат съответните процедури за освобождаване от отговорност. Ние като комисия по бюджетен контрол считаме, че това е една от основните е, мисии на парламента и нека да кажа, че сме благодарни на датското председателство за много голямата им готовност за сътрудничество по въпроса за освобождаване на отговорност на съвета. Това за нас е много важно. Сега предлагам да започнем дискусията. Давам думата първо на нашият е, докладчик Кристофър Фелнер. Заповядайте. Lot, And, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Радвам се, че можем да разговаряме в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност с представител на държава членка. Разбира се, вие сте тук в качеството си на представител на съвета, но той се председателства от държава членка. Не мога да не се спра върху въпроса за сложността на системата и необходимостта от нейното упростяване. Това е въпрос, който се обсъжда и в други парламентарни комисии. Във връзка с това у мен възниква въпроса какви са компетенциите, каква е отговорността на отделните институции в този процес на усложняване на системата. А би трябвало точно обратното да я упростим. Бих призовал държавите членки и може би вие бихте могла да разискате този въпрос с тях да се запитат дали не следва националните органи по възможно най-простата процедура да въвеждат европейските директиви в националните си законодателства. Мога да се опра само на опита ни в Швеция, там оставам с впечатлението, че министрите в държавите членки, когато се приема европейско законодателство и се въвежда в националното, да въвеждат допълнителни разпоредби. Обикновено тези разпоредби нямат нищо общо с първоначалните разпоредби, приети на европейско ниво. И нерядко от избирателните ни райони ни обвиняват че ние осложняваме системата. Но това осложнение много често се прави не тук в Брюксел. Източник на осложнение са държавите членки. Сега ще премина към въпросите си. <clears throat> Доколкото си спомням по време на последната процедура за освобождаване от отговорност, четири държави членки написаха писмо три или четири държави членки се въздържаха при гласуването. Това бяха Холандия, Обединеното кралство, Швеция и, доколкото си спомням, Дания. Или може би Дания не се въздържа при гласуването, но се подписа под писмото. В тогавашната процедура за освобождаване от отговорност три държави членки Холандия, Обединеното кралство и Швеция след провеждането на задълбочен анализ решиха да се въздържат при гласуването. Но възможно е, ако с това не се отправи достатъчно ясен сигнал, някои държави да гласуват против. Не знам какъв беше откликът на решението на тези държави да се въздържат в държавите членки. Знаете ли нещо за това? Особено интересен е случаят с Обединеното кралство. Той ме навежда на следващия ми въпрос за така наречените грешници. Обединеното кралство е сред тях. С грешници имам предвид държави с висок процент на грешки при извършването на плащания по определени програми. Обединеното кралство е сред тези страни. Съгласно доклада на Европейската сметна палата, 58% от тези грешки са можели да бъдат установени и отстранени още на ниво държави членки. Ако това наистина е така, то какви разисквания се водят в съвета. Европейската сметна палата е определила, установила, че три държави Испания, Италия и Обединеното кралство са отговорни за 60% от грешките при плащанията. Обърнато им ли им е внимание на този факт? Ние искахме да се срещнем с представители на тези три държави, но те не се отзоваха на поканата ни. В писмото си посочихме, че ние бихме могли да се срещнем с техни представители на място. Това е проблем не само за Европейския парламент, вероятно е проблем и за други държави членки – Съветът отделил ли е време да разиска отговорността на държавите членки по отношение на процента на грешки, особено като се има предвид, че 58% от грешките са може ли да бъдат установени и предотвратени на ниво държави членки? Ако сте водили такива разисквания с държавите членки, то какви са резултатите от тях? Парламентът нямаше възможност да проведе такава дискусия. Благодаря ви. You, Благодаря на колегата Фелнер. Повдигнахте много широк кръг от въпроси. Ще дам възможност на госпожа Вестеер да отговори. Well, your... Благодаря много за въпросите. Благодаря и за посрещането ми тук. Както казахте, Аз съм тук и представям е, резултатите от срещата на върха на министрите на финансите. Ние всъщност работихме по препоръките за Европейския съюз и не разгледахме отделните страни, не изготвяхме препоръки, вие трябваше да направите това, а вие онова. А, Искам също да върна малко дебата назад в е, срещата на върха на министрите на финансите. На последната среща на министрите на финансите по въпроса за упростяването и за сложността е, знаете, че при всеки политически процес, когато трябва да се постигат компромиси, нещата безспорно се осложняват, защото аз имам какво да кажа и вие имате какво да кажете и се отварят много-много аспекти, които се смесват. Така че, ако искаме опростяване трябва да има много голямо желание за това на всеки етап от политическия процес. Второ, действително вие наблюдавате как се осложняват нещата надолу по системата. От, това ми е много ясно от гледна точка на Дания. Малко решавате, че ще поискате повече и изведнъж цялата система се осложнява. Затова е много важно да се знае какви точно са грешките и упростяването ще ни помогне именно за това. Три страни гласуваха против, както казахте, но мисля, че подходът на тези три страни бе да направят бележка и да гласуват против, и тези бележки всъщност съдържаха коментари, които бяха направени от страните членки, които гласуваха за. Ние следваме всички тези съображения и се опитваме да поддържаме едно равновесие. И за това моите изводи при приемането на препоръките бяха, че Голяма част от е, изразените тревоги от трите страни членки, които гласуваха против, бяха тревоги и на страните, които гласуваха за. Защото действително има няколко аспекта, по които трябва да се работи. Но разбира се, по-конструктивно е да се работи по тях, когато е, тече процеса на освобождаване на отговорност. Така че е, медала има две страни нещата върват на някъде напред, това е добре, но има и неща, които трябва да се подобрят. Както казах, не разглеждахме в подробно всяка отделна страна, а проведохме един общ дебат за освобождаването от отговорност. Смятам, че то беше много добър и основните акценти бяха такива, каквито предполагам ще бъдат сложени и тук. Сега господин Валстас, моля. Как и voorzitter. Благодаря, господин председател. И аз от своя страна искам да благодаря на госпожа министъра за отговорите дадени до тук, но имам по-специфичен въпрос, който е по-скоро, за да бъда по-осведомен. Вие препоръчвате освобождаването, така ли? Да се подкрепи освобождаването. Не чух изрично съветът да препоръчва освобождаване от отговорност на самия съвет. Това препоръчвате ли го и ако да, на базата на какви документи? И ако тази препоръка е на базата на определени документи, има ли възможност тези документи да попаднат в нашите ръце? Uh, thank you, Chairman. Can I just preface my remarks by saying this is the first meeting I'm attending of this committee. Господин Бредбърн. Благодаря, господин председател. Това е първото ми участие в заседание на тази комисия, така че моля колегите да ми простят за ако направя някои грешки в изложението си. От 13 години съм член на Европейския парламент и съм следил винаги разискванията за освобождаването от отговорност в пленарната зала. Госпожа министърът с право отбеляза недостатъците, които са изтъкнати в доклада на Сметната палата, най-вече по отношение на освобождаването от отговорност на комисията – да, има проблеми, опитваме се да се справим с тях, но постоянно се сблъскваме с проблеми. Защо? Защото постоянно вземаме решение за освобождаване от отговорност, преструвайки се, че всичко е наред. Особено в онези области, в които процентът на грешки се увеличава, вместо както би следвало да спада, би трябвало да си зададем въпроса дали не е назрял моментът да предприемем реални действия и да започнем работа по основните проблеми. Господин Фионер очерта два или три от тях. Тези проблеми са свързани с областите, в които не се упражнява никакъв конкретен контрол върху разходването на средства по програми, например по фондовете за сближаване или фондовете за развитие на селските райони. Господин Фялнер направи коментар за Обединеното кралство, страна, от която съм аз. Коалиционното правителство в Обединеното кралство в момента много сериозно работи по въпроса с процента на грешки. методите за изпълнение на програмите, които действаха до момента, бяха отменени. Да се надяваме, че това ще допринесе за решаването на проблема. Показаното от госпожа министъра. Все още не сме достатъчно категорични не се вглеждаме достатъчно внимателно в данните. Трябва да проявяваме нулева търпимост към каквито и да било грешки. Парламентът много категорично трябва да каже не на грешките. Трябва да отхвърляме представените ни данни, да отказваме освобождаване до момента, в който данните не бъдат такива, каквито трябва да бъдат. Колегата Скила Какис. Thank you, uh, Mr. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, много ни е приятно, че сте тук. Благодарим ви за това. Много е жалко, че когато хората искат повече прозрачност и във всеки бюджет и в е, Европейския съюз, всъщност много добре е, че хората искат. Моят проблем е, моят въпрос е, извинете, Нашият председател на парламента изпрати писмо с различни въпроси към съвета по, във връзка с процедурата за освобождаване от отговорност. И въпросът ми е, имате ли някакво намерение да отговорите на въпросите, съдържащи се в това писмо? А, доста широк кръг от въпроси. Заповядайте. Well, the question... Въпросът Въпросите и на двамата колеги са горе-долу в една и съща област. Аз нямам опитът на господин Брадбърн. В никакъв случай, даже мога да кажа, че съм много нова в тази си роля. Но тази тема се дискутира от много дълго време. И съвета дава освобождаване от отговорност на база на договора. И член 319 предвижда Европейският парламент на базата на препоръка от съвета да се произнесе по освобождаването от отговорност на комисията за изпълнението на бюджета. И а, това е дебат, който смятам, че няма да изненадам никого, ако кажа, че няма да го решим днес. А съветът основава своите препоръки на доклада, на годишния доклад на Сметната палата – и не днес ще е, решим е, въпроса за откритостта и за предоставането на информация. А въпросът дали когато даваме отговорност, е, освобождаване от отговорност, не възпрепятстваме постигането на по-голяма прозрачност или на решаване на проблемите – Общо взето, ние си задаваме същия въпрос, защото а, примерно процента на грешка 7,7 е доста висок. А, всъщност средната цифра е 4,4 или нещо подобно. А ако се обърнем с поглед назад, нещата всъщност се подобряват. Не драматично, не драстично, но всяка година са малко по-добри от предишната. И действително има много голям интерес да постигаме подобрение. Защото ние всички сме отговорни пред дънакоплаците, никой не иска да се случват грешки. Всички искаме при одитите да няма коментари. Но е въпрос на гледна точка дали да дадем освобождаване от отговорност и бавно, последователно да работим за преодоляване на проблемите, за да, да идентифицираме какви са точно като тип грешките, какви са проблемите на страните членки, за да ги отстранят, да работим с съответните е, участници, които получават тези средства. Благодаря. Следващия изказващ се. Благодаря, господин председател. Искам да се възползвам от възможността и да говоря на родния език на нашата гостенка. Въпросът ми е следният. По-скоро имам три въпроса. Първо, въпросът за спасителния механизъм за Европейската система за финансов надзор, за първи път приложена в Португалия. Как беше обсъден а, при вас? Защото гаранционната сума е доста висока. Въпросът ми не е свързан с правното основание. Питам просто за конкретната оценка и за парламентарния контрол. Защото сега механизмът е по-постоянен. В каква посока върви обсъждането на парламентарния контрол? Въобще мислили ли сте за него? Втори въпрос – Три страни отказаха да подкрепят освобождаването на съвета и една от тях беше Дания. Доколкото си спомням и миналата година беше така или по-миналата. Ще потвърдите, нали? Но във всички случаи през 2011 година Дания не подкрепи освобождаването от отговорност. Виждам, че нещата се повтарят и тази година. възниква въпросът какво трябва да стане, за да се промени отношението на министрите. А, сега, разбира се, едно съображение е да бъдем единни, но ето, че три страни се противопоставят. Така че днес сме в по-особено положение – Og det er jo rigtigt. Men vil det sige, at vi kan risikere... А, междувременно, разбира се, че нещата са по-добре, отколкото бяха преди години, но в бъдеще а, процентът на грешката може да се увеличи в следващите години и съвета все пак да освобождава от отговорност. Не, това ли е вашата логика? Разбирам това, което казвате, че се върви напред с малки стъпки, все пак има подобрение и затова се дава освобождаване от отговорност. От този път всъщност нещата са по-зле. И последен, трети въпрос. Получихте благодарност за това, че датското председателство е открито и прозрачно. За мен като датчанин това е важно. За това питам, прозрачността означава ли, че утре след обяд, когато обсъждаме точка 46, вие ще дойдете отново при нас? Ако можете да дойдете, ще ви зададем тогава конкретни въпроси. Така че утре ще бъдете ли тук? Probably not. Please. Всяка вероятност не. Go ahead if you like uh, with the questions. You should go ahead now. Продължавайте с въпросите, ако желаете. We collect uh, three um, colleagues. The next one is uh, the next day uh, is... Трима, колеги ще се изкажат. Инге Гресле. Е, благодаря ви, че дойдохте, госпожо министър. Моля ви не ми засърдете. Изявлението ви беше чудесно наистина, но имам чувството, че съм в някаква сатирична постановка. Защото проблема не е някъде си, а проблема е в държавите членки и то в определени държави членки. Неприятната ситуация е следната. От 10 години Испания оглавява всички грешки по структурните фондове, след това е Италия и накрая нашите приятели от Гърция. Искам да кажа, това са неща, на които сме се нагледали отдавна, но от време на време и ги записваме. Така че въпросът ми е какво прави съвета, какво прави той с общността на държавите членки, за да идентифицира онези държави, които имат проблеми. Не става въпрос за сочене с пръст и размахване на пръст, а става въпрос да си зададем въпроса как да се измъкнем от тази ужасна ситуация, в която строгите правила всъщност се прилагат към всички, а проблемът е само у някой. Сега периода за миналата година е приключил. Тогава комисарът Чемета потвърди, че отново Испания е по степенна грешка на първо място, е, но мисля, че Гърция е отстъпила третото място, е отишла напред, а пък на трето място е, мисля, Чехия. Така или иначе, по отношение на такива държави членки, в някакъв момент трябва да се предприемат определени а, е, мерки. Така че въпросът ми е дали има специфични мерки за Испания и Италия, най-големите нарушители, така да се каже, по структурните фондове. И втори въпрос. Румъния и България. Румъния и България естествено, че се намират в трудна ситуация и ако мога да цитирам последния доклад за напредъка на комисията, който е от преди дни в Румъния, например, по отношение на корупцията, 60% от всички присъди, е, които се отнасят до корупцията, се отлагат е, и се протакат. Сега можем да кажем, давайте в същия дух, защото правите малки стъпки напред, но това все пак е огромен проблем. България. В България в момента се водят 27 наказателни дела срещу 28 съдии. Сега не знам в Дания колко такива дела има. В Германия има някое и друго дело срещу съдя. Но 27 дела срещу 28 съдии си е сериозно число. Така че какво прави съветът във връзка с такива проблеми в такива проблемни страни? Какво предвиждате? И освен това впечатлена съм от резолюцията за освобождаването от отговорност, защото тя наистина навежда на много интересни, важни мисли. Например, становищата за специалните доклади, извънредните доклади, например за фондовете за възстановяване. Тук намирам само 8 реда. А, иначе има 3-4 страници, които много ми харесват в резолюцията, но в тези 8 реда не се казва, че проблемът всъщност е у определени конкретни държави членки, които не изпълняват задълженията си по договорите. Тоест не можем да отметнем нещата с 8 реда и да вдигнем ръце и да кажем така си е. Значи, какво се планира да се предприеме, за да се подобри цялостната система за възстановяване. Разбирам, че е трудно, но повелята на времето в момента е да се хванат проблемите там, където са, а не да се правим като че ли всички имат един и същи проблем. Председателят, благодаря госпожо Гресле, колегата Гаер. Ich möchte mich bei der Ministerin für ihr Kommen bedanken. Wir haben nicht също искам да благодаря на госпожа министъра, че се отзова на поканата ни. Рядко имаме възможност да разговаряме с представители на съвета на високо равнище. Както виждате, колегите правят много коментари, които изразяват тяхното разочарование. Разочарование от това, че ние в качеството си на парламентаристи, особено в Комисията по бюджетен контрол, като че ли не получаваме много голямо съдействие в работата си. Бих се радвал, ако този въпрос се постави на дневен ред от вашето председателство. Допускам, че е трудно, когато се водят разисквания между представители на 27 страни, между държавни и правителствени глави, да се установи кой носи отговорност. Свидетели сме на подобни затруднения и в областта на финансовата политика и в областта на финансовата политика съветът не успя да предприеме корективни действия по отношение на някои държави, така че да се предотвратят някои явления в валутния съюз. Но според мен, извинете за израза, това е система на организирана безотговорност. пренебрегва се становището на три страни като че ли то няма нищо общо с финансовото управление в комисията. Госпожа Гресли говори и за тези държави, които нарушават финансовите правила на Европейския съюз нарушават отчасти и собственото си законодателство и накрая всички трябва да понесат отговорността за това. Процентът на грешки в областта на регионалните и структурните фондове, за съжаление, се увеличи. Ще обърна внимание на две неща. Регионалната политика е обект на споделено управление – с други думи, плащанията се извършват в държавите членки. И именно там се правят и грешките. И ако Екофин от части гласува срещу освобождаването от отговорност на комисията, то тези държави гласуват и срещу своето финансово управление. Бих се обърнал към колегата Бредпър. Нека се вгледа в Обединеното кралство, защото според доклада на Сметната палата – Обединеното кралство е на трето място в класацията на така наречените грешници. Нека да обърне поглед към себе си и види как може да намали процента си на грешки. Ако Обединеното кралство на ниво съвет гласува против освобождаването от отговорност на комисията, то то ще гласува и против своето финансово управление. С това ще покаже някаква отговорност. Силно бяха занижени грешките по плащанията по Европейския социален фонд. Процентът на грешки спадна под 2%. Ще прилагаме същата политика и по отношение на регионалните фондове. Ще окоръжим ресорния комисар и съответния генерален директор – да работят за понижаване на процента грешки и при регионалните фондове. Ще подкрепим комисията за предприемане на мерки по временно прекратяване на изпълнението на програмите, така ще се защити европейският бюджет. Има и още една възможност, която можем да обмислим. В областта на селското стопанство, бюджета за селското стопанство, процентът на грешки спадна под прага на същественост от 2%. Защо? Защото държавите членки извършват предварителното финансиране, което след това им се възстановява от Европейската комисия. С други думи, ако държавите трябва от джоба си да заплатят предварителното финансиране, те ще имат интерес и да понижат процента на грешки трябва да се провери какви са възможностите на ниво държави членки да се понижи процентът на грешки. Не се прави достатъчно по този въпрос, което е жалко. Още веднъж ще повторя, че нези държави, които гласуват в съвета против освобождаването от отговорност на комисията, гласуват и против собственото си финансово управление. Трябва да обърнем внимание на нези държави, където процентът на грешки е особено висок и да видим какво какво може да се направи там. Благодаря. Три много важни въпроса бяха зададени, които отразяват именно дискусиите в нашата е, комисия. Аз имам един любим е, филм Касабланка с Ингрид Берман и Хъмфри Богърт и накрая е, така имаше един израз, хайде сега да съберем е, всички, които обикновено подозираме. Та, е, това са въпросите, нека да чуем отговорите. А, мисля, че последното изречение на този филм беше всъщност това е началото на едно много красиво приятелство. И нека в такъв дух да дискутираме въпроса, защото когато се приготвях за срещата си с вашата комисия, така, размишлявах, че има много неща, които могат да се кажат за нивото на грешката. В някои страни има постижения, в другите има не толкова добри цифри. И е, Можем да вървим назад по годините и да намерим години, в които да речеме сравненията да бъдат много благоприятни за настоящия момент. Но въпросът е, кои процеси ще ни поведат в правилната посока? В съвета не виждаме смисъл да обвиняваме да отправяме обвинения към едни или към други. По-скоро трябва да се търси и техническа административен опит и комисията трябва да работи в този смисъл да се подпомагат е, да се подпомага решаването на проблемите. И госпожа Гресле много точно каза – че финансовите корекции и възстановяването на средствата са крайно важни е, инструменти за ефективно разходване на европейските средства. Това е ключов въпрос. Трябва да има правила, трябва да има финансови корекции, трябва да има възстановяване на неправомерно разходени средства. И много строгото прилагане на тези правила ще доведе до намаляване на нивото на грешката. Естествено, че трябва да се подобри управлението на разходването на европейските средства. Не мисля, че никой, нито министър, нито член на евродепутата, нито е, експерт в съвета, не би искал да погледне да накоплаците в очите и да каже, мен това не ме интересува. Не, парите, средствата са винаги недостатъчни. Е много важно как се разходват. А другият аспект на дебата е как можем да направим така, че да не се появяват проблеми, т.е. как да ги предотвратим. Мисля, че в такъв смисъл е много важно да има много твърда политика на замразяване или прекратяване на плащанията от самото начало, когато се установят неефективни или погрешни практики. А, трябва незабавно да се налагат корективни действия. А също така смятам, че е много важно да обърнем внимание и на формулировките на съда. В смисъл, че и в единия аспект и в другия аспект на управление на средствата могат да се постигнат подобрения. И в тази насока трябва да работим. Най-вече да има изчерпателна, надежна и навременна информация за финансовите корекции. И то на всички нива, включително и на национално. Смятам, че е много важно да отбележим това. В края на кращата това е един път който ни се препоръчва и по който ние трябва да тръгнем. Няма смисъл да размишляваме как, какво ще да стане, ако бяхме гласували не и така нататък. Според мен, нещата стабилно се подобряват. И за това трябва да продължим по същия начин, да използваме наличните инструменти, които имаме, да даваме административна, техническа помощ и да търсим и по-нататъчно подобрение на нещата, защото това е което искаме в края на краищата, те да се подобрят. Затова считам, че в момента е, се намираме в е, момент, в който трябва да се концентрираме върху необходимостта да се постигнат е, подобрения там, където е нужно по механизма за финансово стабилизиране, временния механизъм за подкрепа, както знаете, нещата не се разглеждат в тази рамка. Сега ще се обсъждат. Той ще започне да действа от лятото. Само преди няколко седмици бе уточнен текста на договора за постоянният механизъм. И разбира се, и по тази тема ще има дебати, особено, предполагам, във вашият парламент. Аз лично, както казах, не смятам, че ще решим въпроса за ролята на съвета, парламента и комисията. Не смятам, че ще трябва да се гласува отново по договора. Сега госпожа Ческова, моля. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za možnost tady vystoupit. Благодаря, господин председател. Благодаря, че имам възможност да разговарям с госпожа министъра и да кажа няколко думи по темата, която обсъждаме в момента. Имам усещането, че дискусията е много комплексна и обхваща толкова много проблеми, че просто ми заприличва на коледна ЛХ. Казвам го в положителния смисъл. Аз искам да обърна внимание на две неща. На първо място беше спомената Чешката република от колегата Гресле – и то Чешката република беше спомената между нарушителите. Аз веднъж вече се изказах по този въпрос. Изказвала съм се и в пленарна зала. Тази годи... В тази, тази годишния доклад, доколкото ми е известно, за първи път се споменава името на Чешката република, като се изтъкват някои недостатъци трябва да кажа, че не е възможно, не бива да причисляваме Чешката република към а, страните, които извършват нарушенията. А, защото са несравни... е несравним процентът на нарушавания. Просто не можем да а, споменаваме Чехия на един дъх с страни от Южна Европа, като Гърция, Испания и Италия, колкото и да обичам тези страни. Опитах се да се осведомя, включително поисках данни и от Европейската комисия, водих доста разговори и стигнах до следния извод. Процента на нарушенията както и други показатели, свързани с управлението на парите в Чешката република, съвсем не са до такава степен отрицател, отрицателни, че да наричаме Чешката република нарушител. Освен това, трябва да правим разлика между държави, които са в и извън еврозоната, защото тези извън еврозоната имат своя собствена валута. И въ... точно във връзка с това искам да попитам нещо. А, защото наскоро обсъждахме темата и тук в нашата комисия. Искам да попитам следното. Как гарантирате капиталовият портфейл на Европейската инвестиционна банка да бъде обезпечен? т.е. да има достатъчно капитал в тази банка. Защото Европейската инвестиционна банка непременно трябва да има достатъчно капитал и в това отношение да намира подкрепата на всички държави членки. Такъв капитал, например, може да се вземе и от структурни фондове, които не са освоени изцяло. Вероятно Европейската инвестиционна банка, това се и очаква, ще преструктурира гръцкия дълг, но времено обаче това застрашава рейтинга от тройно А, а тя трябва да запази този рейтинг. Така че как виждате бъдещето в това отношение? Защото някои от нещата, които чувам по този въпрос, за мен поне са немислими. Благодаря ви. Благодаря на колегата Чешкова. Тъй като времето напредва, предлагам да това да е последният кръг от въпроси. Първо нека да кажа за формулировката грешници или нарушители. То говорим за грешници, всъщност това е религиозно понятие. Наскоро четох, е, четох че всеки светец има история, а всеки грях има бъдеще. А за нас е важно да решим проблемите. Е, не става въпрос да нападаме някого, да го критикуваме, всъщност е, трябва да постигнем е, решение на въпроса. В това отношение съветът и парламентът са на едно мнение но има и въпроси, които трябва да се отнесат до непосредствено компетентните да ги решават. Ние като парламент можем единствено да поставим пръст в раната, но и това е достатъчно важна задача. Още двама колеги искат думата. Колегата Зондергард и е, докладчикът Кристофър Фелнер. Дано съм видял всички желаящи, но бих сложил край на списъка от, е, за изказване. <clears throat> Е Благодаря, господин председател. Не разбрах отговора, който дадохте за точка 43. Казахте, че няма да може да присъства представител на съвета, тъй като разискванията по тази точка ще са поверителни. Но не мисля, че това е един добър аргумент. А и не веднъж сме били свидетели на това, как представителите на съвета напускат залата, когато започваме разискванията. Това не допринася за добрите ни отношения с съвета. Мисля, че утре, когато обсъждаме точка 43, ще е добре съветът да си изпрати представител. Трябва да отбележим, че съветът не проявява достатъчно воля да започне диалог с нас. Същевременно, времено няма съмнение в това, че парламента трябва да освободи съвета от отговорност. Въпросът обаче е дали освобождаването от отговорност на съвета автоматично ще проистече от освобождаването от отговорност на комисията. Това е въпросът. Не водим спор за това, че съветът трябва да бъде освободен от отговорност от парламента. Но към кого трябва да се обърнем с въпроса си? Към комисията или към съвета? Ако се обърнем към комисията, процедурата ще е сложна. Най-добре е пряко да започнем разговори с съвета но и това не е много лесно. Изключение беше шведското председателство. Шведското председателство показа, че съветът може, когато иска. Шведското председателство даде писмен отговор на нашите въпроси, не под формата на писмо, публикува ги на страницата си в интернет. Така стана ясно, че когато съветът проявява воля, може да ни сътрудничи. Но с изключение на шведското председателство не ни е било лесно да получим отговор дори и на въпроси с по-малък обхват. Така, например, винаги сме питали защо съветът получава средства, бюджетни кредити в свръхразмер – по реда за писмени преводи. И защо тази сума се увеличава година след година, въпреки че не се освоява? Може би се предвижда натрупването на някакви резерви, например за закупуването на сгради. Но ние няма как да знаем това, Не знаем въобще дали са били натрупани някакви резерви, които са били изразходвани. Това са съвсем простички въпроси, на които до момента не сме получавали отговор. Може би госпожа министърът може да ни даде отговор сега. Съветът наистина не ни предоставя информация. Много ни е трудно да си я набавим от него. Председателят. Госпожа министърът току-що ми каза, че трябва да е на време на летището и трябва да напусне заседанието ни в 4.15. Така че наистина трябва да сме кратки. Колега Фиалнер, ще ви помоля да сте кратък. В началото госпожа министъра каза, че ще върне този дебат в съвета и за нас това е голяма възможност, голям. Моята молба е, вие казахте, че не се обръщате конкретно към страните членки, но нека обърнете се, 58% от грешките са могли да бъдат предотвратени на ниво страни членки. Как, как ще постигнете нещо, ако не направите това именно на ниво страна членка сега, когато няма конкретни е, отговорни е, за грешката, това означава, че просто нищо не се прави. Много ви моля, направете така, че тези теми да се поставят на дневния ред на дискусиите на вашата група от министри. Не дайте да оставяте само е, министрите за регионалното развитие да е, говорят за е, проблемите на тези средства. Моля ви. Заповядайте, госпожо министър, за отговор. Uh, uh, Утре съветът ще аз няма да присъствам в, е, на срещата на съвета, а един от моите подчинени. Може би това, което коментирахте, трябва да бъде обмислено от гледна точка на търсенето на решения. А, във всички случаи темата, темите са много а, изискващи много внимание. Това е дебат, който продължава от много години. И е добре да търсим и друг поглед към този въпрос. А ако има диалог, трябва да има и взаимно разбирателство, защото именно на тази база се постига диалог на взаимното разбирателство. Та, в такъв смисъл как, как ще се тълкува договора е въпрос на взаимно съгласие, взаимно разбирателство. И по същия начин гледам и на политиката на назоваване на конкретни виновници. Имаме различен опит в това отношение. Моят опит е, че ако искате да промените нещата, трябва да дадете възможност на хората, помощ, съвети, начин за конструктивно преодоляване на проблеми, на неща, които не работят, а не да ги сочим с пръст и да ги караме да се срамуват. Просто трябва да се постави цел и да се търсят начините за постигането й. Както казах, това е, е цялата рамка, свързана с финансовите корекции. А, що се отнася до Европейската банка за инвестиции, сметната палата има своя доклад за банката за инвестиции. Тя е обсъждана във връзка с различни теми за създаването на растеж и работни места. И в момента оценката е, че е много трудно да се искат от страните членки да вкарат повече средства в Европейската банка за инвестиции. Рейтинга 3А е централен момент от е, бизнес модела на Европейската инвестиционна банка, но във всички случаи темата заслужава да бъде дискутирана много по-широко. Ръководителите на държавите именно обсъждат въпроса как да се допринася в европейския контекст за растеж и създаване на заетост. Примера с Чешката република е много знаменателен в смисъл, че могат да се намерят много по-конструктивни начини да се преодоляват проблемите. А по отношение на въпроса за това, може ли съвета да формулира добре бюджета си, доколкото имам информация, по бюджетната процедура 2012 има вече предвидени намаления в е, бюджетните редове, за да могат те да отчитат реалните нужди. С това ще приключа един последна бележка към докладчикът. Ще направя това, което обещах. Ще докладвам на съвета за дебата, защото смятам, че е много важно в съвета да е ясно как е, бе прията тяхната препоръка и кои са основните теми, които бяха повдигнати. Освен това, смятам, че членовете на съвета напълно споделят мнението, че намаляването на ръста на грешките е изключително сериозен и важен проблем. Would... От името на комисията искам да благодаря на госпожа Вестагер. Благодаря ви за вашето присъствие тук и действително това вероятно е началото на едно прекрасно приятелство. Надяваме се, че ще бъдем достатъчно ефективни в разходването на публичните средства. Благодаря. Okay. Okay. Okay, wir können. Um, if we like uh, here on this topic, uh, we can please. Um, I would like to invite uh, Commissioner Shemeta. Комисар Шемета, ако желаете, Можете да направите коментар по етапа от процедурата за освобождаване на отговорност, за който говорихме. Благодаря ви, господин председател. Позволете ми да благодаря и на госпожа министъра за обстойното изложение. Бих искал да благодаря на датското председателство за балансираните коментари, които направи във връзка с освобождаването от отговорност. Съветът отбеляза напредъка, който е постигнат през годините. Съветът признава също така, че усилията ни са съсредоточени върху основните области, в които е необходимо усъвършенстване – има разлики между различните области на политика и методите на управление, прилагани към тях. В някои области на политика успяхме да постигнем по-добри резултати в течение на годините. В други области, като например политиката за сближаване, тенденцията за положителни промени бе прекъсната през 2010 година. като се има предвид, че политиката за сближаване спада и към отговорностите на държавите членки. Според мен е особено важно те да поемат пълна отговорност в по отношение на споделеното управление. Комисията полага големи усилия за отчитане на препоръките на Европейския парламент и съвета. Комисията, за съжаление, отбелязва, че три държави членки гласуваха против препоръката за освобождаване от отговорност. Същевременно споделяме тяхната загриженост във връзка с липсата на резултати в някои държави членки, както и с несвоевременното предоставяне на информация от страна на националните органи. Надяваме се, че в резултат от нашите препоръки ще се постигне подобрение в бъдеще. Надяваме се, че препоръката на съвета ще бъде приета с голямо мнозинство. По отношение на миналогодишната процедура бе особено важно държавите членки ефективно да си сътрудничат с комисията, така че бюджетът на Европейския съюз да бъде изпълнен в съответствие с принципите на добро финансово управление. Това добро финансово управление може да се постигне чрез намаляване на разходите за реализиране на програмите и включването на правилата за финансово управление в многогодишната финансова рамка. Комисията работи по слабостите и недостатъците, изтъкнати в доклада на Сметната палата, както и в препоръката за освобождаване от отговорност на съвета. Следващата ни стъпка за постигане на дългосрочно подобрение ще бъде приемането на прегледа на финансовите правила, както и предложенията за законодателство в управлението на европейските фондове. Комисията предлага да се хармонизират механизмите за управление на европейските фондове. Препоръките на съвета за освобождаване от отговорност очертават редица области, в които е необходимо подобрение. Те съдържат и много точки, по които комисията ще предприеме незабавни действия. Председателят. Благодаря, господин комисар. С това можем да приключим разискванията по точка четвърта. Преминаваме към точка пета. Госпожо Гресле, бележки по точка четвърта. Само да се възползвам от присъствието на комисаря, за да съобщя нещо. Вчера в рамките на работната група приключихме пакета за реформата на ОЛАФ. Надявам се, че още тази вечер текста ще бъде разгледан от координаторите, после ще се върне в работната група. Но просто искам да съобщя, че вече имаме очертана позиция и ще подкрепим напредъка на реформата на ОЛАФ. Исках да ви го съобщя. Да, да речем, че това беше добрата новина на днешния следобед. Äh, Благодаря, госпожо Гресле. С това приключваме точка четвърта от дневния ред и плавно преминаваме към пета точка освобождаване от отговорност за връзка в изпълнението на бюджета за 2010 година. Общ бюджет, раздел 3, комисия. Господин комисар, искате ли да кажете нещо по точка пета от дневния ред или да дадем Веднага думата на нашия докладчик Кристофър Фелнер. Предлагам първо докладчика. Always ready. Благодаря. Винаги съм готов. Първо, искам да се възползвам от е, възможността сега, когато доклада е написан. Не е приключен, но до голяма степен основната е, част от трудната работа за мен е зад гърба ми. Има още малко да се поработи, но все пак. Та, искам първо да благодаря на всички. Благодаря на Сметната палата, на съответните служби. Те изключително много бяха отворени и готови да сътрудничим. Аз можех всеки момент да дигна телефона и да се обада на всеки, който ме интересуваше. Благодаря и на господин комисаря, и на службите на комисията които с много голямо желание откликваха на нашите молби за информация. И също благодарности за Бен и Кристоф в секретарията, без които нямаше да мога да съставя този доклад. И е, ето, моят е, асистент също често ми казва, не забравяй да, благодари, да ми благодариш и на мен. И ето, е, ето сега го правя, защото нали, затова ги имаме, да ни напомнят какво имаме да правим. Uh, in Swedish we have a, we, we say that there's a sunshine story, a cute little story. Та, историята е, как да кажа, слънчева сладичка когато а, изготвих доклада и го представих, ми се обади някой и каза, ами, а, в края на кращата, как, как да разбираме това? Европейския парламент решава точки, точки, точки за освобождаването от отговорност на комисията. Действително, точно така е. В момента въпросът е оставен отворен дали да освободим от отговорност комисията или не, защото е, Сметната палата формулира и трудности и проблеми. Аз е, дискутирах въпроса с е, докладчиците в сянка и смятам, че те не са изненадани. Е, предлагам четири приоритетни действия. И даването освобождаването от, от отговорност ще зависи от е, желанието на комисията да се занимае с тези четири е, предложения. Така че аз в момента предлагам именно така да формулираме освобождаването. Парламента, точка, точка, точка по отношение на освобождаването на комисията, за да дадем е, възможност да е, се формулират тези четири приоритета. Първият е по тема, която дискутираме много отдавна. Това са инструментите за финансово инженерство. Много дълго сме обсъждали проблемите и слабостите им. Според мен комисията продължава да не разполага с достатъчно добра информация за използването на тези инструменти в областта на средствата за сближаване – макар че е, именно тези средства ще играят много голяма роля в следващата финансова рамка. Затова е първото ни приоритетно действие, т.е. комисията да събере всичката възможна информация. Второ, да се направи оценка на тази събрана информация, за да се извлекат съответните полуки за следващия програмен период. И накрая, разбира се, много важно да докладва комисията отново пред парламента, защото в край хрещата самата комисия определи, че тези инструменти са високо рискови. Вчера е, всички членове на нашата комисия получиха един работен документ от комисията, конкретно по темата финансови инструменти за финансово инженерство за, в областта на кохезионните фондове. Знам, че целта е да се даде информация на парламента. Аз лично толкова много съм се борил за това, когато работих по текста. И се надяваме, че по този начин ще се изпълнят някои от нашите искания. Много е добре, че комисията се опитва да подсили правилата и разпоредбите за изпълнение на тези инструменти за следващия финансов период. Но малко е странно да констатираме, че в момента такава информация липсва. Комисията като че ли е, се отнася към е, тези инструменти по метода на пробата и грешката – за да се види е, как те функционират и доколко са важни. За това е, си мисля, че вместо да вървим по линията на пробите и грешките, е по-добре да съберем цялата информация, която имаме от, предвари... от предходните периоди, за да можем да предвидим и предотвратим проблеми преди те да се появят. Абсолютно е важно да работиме с по-добра информация и с анализ на това как са били използвани тези инструменти. Мисля, че част от тази информация, която са ни изпратили, ще ни послужи за това. Следващото приоритетно е, действие, това е, е приоритетно действие 2, параграф 34, става дума за подсилване на надежността на отчетния процес. Тук Сметната палата отчита сериозни слабости като цяло. Мнението на вътрешните аудитори на комисията подлежи на критика от страна на Сметната палата. Твърди се, че има много възможност за подобрение на отчетно, на процеса на отчетност на комисията. И очаквам първо поне е, политическа декларация от комисията, която да поеме отговорност и готовност за е, действие в това отношение. Е, ние обсъждахме тази тема и миналия път в много големи подробности. Парламента много отдавна настоява комисарите да кажат да, поеме отговорност – комисарите казват, не, не, не, отговорността трябва да бъде поета от генералните директори и така нататък. Сега генералните директори нека да сложат един подпис и да кажат, че са обсъдили тази тема. А след това и комисаря да сложи един подпис и да каже, да, да, аз изслушах всичко, което имаха да ми казват. Да, друго за приоритетните действия трябва да се направи така, че годишните доклади да се изготвят на базата на обективни и оптимистични прогнози. Смятаме, че трябва да има и задължителни насоки за това как да се изчислява нивото на грешката – за да може тези изчисления да бъдат сравняеми и винаги постоянни. Трябва да се отчита и мнението на вътрешния одит и комисията да поеме ангажименти, сходни на тези, които тя иска да наложи на частния сектор за социална корпоративната отговорност. Нека да се разгледат документите и да се помисли дали комисията може да си извлече някакви полуки по отношение на корпоративната социална отговорност в частния сектор. да видим дали е, изискванията към частния сектор не са по-високи, отколкото са, си поставя изисквания комисията към самата себе си. Параграф 46 говори за предварителното финансиране. Там има два въпроса или проблема. Първо, че това финансиране се увеличило много от 2010 насам – и второ, че там има големи разлики в е, нивото на грешката, особено свързани с е, външната помощ. Мисля, че при това увеличаване на средствата има два риска. Първо, по-висок риск, ако е, бенефициентите не си изпълнят задълженията. И второ, че разходите, отлага се оценката на разходите за по-късна дата, което означава, че няма механизъм и за предотвратяване на грешките, защото целият процес се отпенства във времето. Uh, Това а, е, са първите две приоритетни действия, които ние предвиждаме. А не е лошо и комисията да отговори защо всъщност се е получило това увеличение на предварителното финансиране. Аз дискутирах въпроса с колеги и има области, действително, където има огромни увеличения. Смятаме, че предварително финансиране трябва да бъде сведено до абсолютно минимално необходимите нива. Четвъртата приоритетно действие е да се създаде ефективен механизъм в областта на политиката за сближаване. Особено дискусиите с комисар Хан поставихме въпроса в много големи подробности и се опитваме да разберем какви са механизмите за контрол, които комисията разполага по по отношение на страните членки. И все още има въпроси, които ме карат да продължавам с тази дискусия. Първия въпрос е, има ли всъщност инструменти комисията, с които да упражнява надзор над страните членки? И второ, използва ли тя тези инструменти ефективно? И е, сега, когато формулирам заключенията си по тези въпроси, Бих казал две неща. Първо, че някои инструменти просто не са достатъчно ефективни. Това се отнася до огромна част от финансовите корекции, защото искането страните членки да заменят неефективните проекти с други ги превръща в един затворен цикъл, който не е чак толкова ефективен. И второ, че съществуващите инструменти не са достатъчно ефективни. Става дума за прекратяването или замразяването на плащанията. Защото независимо, че все повече се използват подобни мерки, примерно прекратяване или замразяване на плащата, ние знаем и комисията знаем къде, знае къде точно се правят най-големите грешки и е, ако когато ние знаем къде се правят грешките и засилваме е, замразяването на средствата, остава въпроса защо продължава да се увеличава темпа на грешки, нивото на грешките. Много интересно, че от 2010 година за кохезионните фондове и фонда за регионално развитие практически няма замразяване на средства. И моето заключение е следното. По отношение на приоритетните действия за ефективни механизми за санкции. Първо, Комисията следва да подкрепи парламента за създаването на подобен ефективен механизъм за санкциониране, санкциониране през следващата финансова рамка и в този смисъл, според нас, е много важно да се ограничи възможността да се заменят неефективните проекти с други нови проекти, които потенциално също ще бъдат неефективни. Тоест, определено тази възможност за замяна на едни проекти с други трябва да бъде по-ограничена от колкото е сега. Второ, страните членки трябва да могат да възстановяват средствата, така че да не се налага да накоплаците реално да плащат два пъти. Също така считаме, че е, правилата трябва да дават и стимули на страните членки за прилагане на ефективни политики в областта на сближаването. И комисията трябва да има възможност да налага санкции на страните членки, които не изпълняват включително прекратяване на програми в региони, които регулярно не изпълняват съответните изисквания. Защото проблемите се повтарят в едни и същи страни членки, много често в едни и същи региони на страните членки и в едни и същи програми на съответните региони. За това считаме, че и е, начина на отчитане на страните членки пред комисията трябва да бъде подобрен, така че и комисията да може да бъде по-ефективна в последващите си действия. Това са четирите приоритетни действия, които предлагам. Сигурно ще въведа и някои изменения като докладчик – първо да речем, виждам, че комисията изпрати доклада за оценка миналата седмица на парламента. Ние чакахме и чакахме и чакахме този доклад. И на пръв поглед, нека да ви кажа, че не съм впечатлен. Но все пак, не е лошо, че го получихме. А, ама от друга страна, какво да кажем? Ау, колко хубаво получихме доклада за оценка. Мисля, че на 20 март трябва да обсъдиме преди гласуването в комисията този доклад. В договора се предвижда ние да имаме подобни правомощия като част от процедурата за освобождаване от отговорност, но Нека да ви кажа, че малко е трудно да направим това достатъчно добре и достатъчно сериозно, като се има предвид сроковете. Но ще се опитам, така или иначе. Ще се опитам да коментирам първите, така, основните недостатъци на този първи доклад. Е, все пак, е, нека да не забравяме, че това е първ опит и е много важно да успеем да го направим добре. Ще има изменения също е, в духа на разговора ни с госпожа министъра. Разговарях с господин Гери и господин Хацимакакис и господин Мулдър, който сега е новия докладчик в сянка от Ауде. И мислим да отидем в Испания, Италия и Обединеното кралство, така на едно пътуване за освобождаване от отговорност, за да видим как те си представят, че могат да подобрят ефективността на своите механизми Изпратихме им молба в този дух да се организира визита и не получихме никакъв отговор. Мисля, че за пети път специално изплащаме писмото в в Обединеното кралство, защото всеки път ни казват, прочетохме го, ама го загубихме. Не знам дали ще успеем да направим това на време, но нека все пак да се опитаме да работим по този въпрос, защото ангажимента на страните членки е много важен. Много е важно те да работят и е добре да можем да разговаряме с тях по един или друг начин. Това са двете области, в които ще подам изменения. Благодаря ви много и с удоволствие очаквам и вашите изменения. Председателят, благодаря на докладчика Кристофер Фиелнер от секретарията ми препоръчаха, като се има предвид, че времето напредва. Ако нямате възражения, да разгледаме точка 5 и точка 6 заедно, тъй като са свързани. Доколкото виждам, няма възражения. С това ще дам думата на комисаря Шемета за отговор на първия кръг от въпроси. Благодаря. Позволете ми първо да благодаря на докладчика господин Фиелнер за изготвения проекто доклад. Мисля, че още от самото начало на процедурата по освобождаване от отговорност разискванията ни протичаха в много конструктивен дух. Бяха поставени много въпроси. Комисията винаги проявяваше готовност да предостави необходимата информация. Днес ще ви изложа първоначалните ни идеи, първоначалната ни реакция във връзка с ключовите приоритетни действия, изложени от докладчика. Първото приоритетно действие визира изпълнението на и надзора върху инструментите за финансов инженеринг в рамките на политиката за сближаване с цел увеличаване на въздействието от разходването на средства по фондовете. Източник на загриженост е надзора върху инструментите за финансов инженеринг. Към момента те подлежат на механизмите за отчетност и одит на комисията, Механизмът за надзор ще бъде значително засилен по силата на регламент, прият миналата година от парламента и съвета. Съгласно новите разпоредби, държавите членки са задължени системно да докладват за ефективното изпълнение на инструменти за финансов инженеринг. От средата на 2012 година нататък комисията ще получава от държавите членки конкретни данни за инструментите за финансов инженеринг. В тези доклади ще се съдържа съдържание на финансовите инструменти, описание на условията за тяхното прилагане, списък на органите, отговарящи за прилагането, ще бъде изложен и размерът на съфинансирането, както и размерът на помощта за крайните бенефициенти. На основата на тези данни комисията ще изготви първия годишен доклад за финансовите инструменти. Това ще стане до октомври 2012 година. Вече бяха публикувани подробни насоки в началото на 2011 година. Те допълват насоките за техническо подпомагане, които се предоставят на държавите членки от 2007 година насам. Вчера получихте писмо, подписано от Йоханес Хан и от мен,

в което се съдържа подробен анализ на финансовите инструменти, изложени са полките, извлечени от миналото, както и предложенията на комисията за настоящия програмен период и за следващи периоди. За следващия програмен период комисията предлага да се засилят механизмите за надзор върху финансовите инструменти. Ще окажем подкрепа на Европейския парламент в тази област. Второто приоритетно действие визира структура процедурата за вътрешно управление в комисията. Този важен въпрос бе обсъден и в контекста на освобождаването от отговорност за финансовата 2009 година. Междувременно в тази област бяха постигнати значителни подобрения, най-вече във връзка с надежността, на uh, във връзка с управлението на делегациите на комисията. бяха предоставени допълнителни подробни насоки за генералния директор по отношение на извършването на оценка на процента на остатъчни грешки и рискове. В проекто доклада за освобождаване от отговорност се изисква комисарят също да се подпише под годишния отчет за дейността. Както знаете, настоящата структура за отчетност в комисията предвижда ясно разделение на функциите между управленското и политическото ниво. Тази структура на управление не е поставена под въпрос от Сметната палата, дори напротив, комисията осъзнава необходимостта да покаже, че целият колегиум на комисарите поема отговорността за управлението на ресурсите, разпределени за генералните дирекции и ръководителите на служби във връзка с това от комисията бе изискано да се провеждат редовни срещи с генералните директори. Поне две от тези срещи трябва да са посветени на конкретни теми, свързани с одита, борбата с измамите и вътрешния контрол във връзка с годишния отчет за дейността. В годишния отчет за дейността генералните директори трябва да потвърдят, че са били обсъдени въпроси с ресорния комисар, като например декларациите за точност и достоверност. Колегиумът на комисарите, приемайки обобщения отчет, поема пълна политическа отговорност за управлението от страна на генералните директори и ръководителите на служби, като се основава на данните предоставени от тях в годишния отчет за дейността. Обобщеният отчет се приема на една от седмичните срещи на комисията, след като е бил обсъден от всички комисари. Комисията иска да подобри този процес по осигуряване на отчетност. За целта ще направим необходимите промени. Накрая, главният аудитор на комисията миналата година бе поканен от Комитета за контрол на одита, бе приканен, извинете, да обмислим определени промени, така че неговото, неговата независима оценка по-добре да бъде отразена в рамките на вътрешния контрол в комисията. Нека сега се спра върху предварителното финансиране. Това е третата приоритетна дейност. Увеличаването на размера на предварителното финансиране се оправдава от новия цикъл в програмните периоди. Той бе наложен от новото законодателство за управление, Комисията ще предостави по-подробни данни на Европейския парламент за увеличението на размера на предварителното финансиране за 2005-2010 година. Комисията смята, че редовно трябва да се отделя внимание на предварителното финансиране. Трябва да се постигне компромис, така че бенефициентите да получат средствата необходими за иницииране на проектите, но същевременно да бъдат защитени и финансовите интереси институции на Европейския съюз. Ето защо при определянето на адекватно ниво на предварителното финансиране се вземат предвид различни фактори, като например разходната ефективност на мерките за контрол, рисковете свързани с конкретната дейност и срока за извършване на дейността. Комисията предлага в регулираните финансови правила да се извършва редовен преглед на предварителното финансиране бе постигнат компромис по време на триалога през 2012 година, с което се постигна разходна ефективност на този процес. Може да има най-много две процедури по предварително финансиране, които да протичат паралелно. Беше изискано от комисията да въведе и ефективен механизъм за налагане на санкции в областта на кохезионната политика. Комисията приема твърдението, че инструментите за надзор върху прилагането на европейските политики трябва да бъдат допълнително подсилени. В предложенията си за следващия програмен период включваме няколко аспекта за хармонизиране на действията ни в тази област. Ще ви изложа само основните промени, които предлагаме. Първо, въвеждане на нетни финансови корекции по отношение на държави членки, при които комисията е установила нередности в годишните им отчети. Второ, по-ясни процедури и по-ясни условия за временното преустановяване или прекратяването на плащанията. Прекратяване може да се постанови за рамките в, за срок, извинете, от 9 месеца. Действащия до момента срок беше 6 месеца. Трето, финансови корекции в случай, че в рамките на програмите не са били постигнати предварително заложените цели. Четвърто, комисията предлага новаторски елементи за предотвратяване на грешките и за хармонизиране на механизмите за изпълнение, като например годишната декларация за точност и достоверност или акредитирането на национални органи. Предложението не предвижда възможности за управляващите органи да избират проекти, които да, по които да е била започната или приключена работа преди подаването на искане за финансиране. Разгледане и въпросът за отчитането от страна на държавите членки под формата на превентивна мярка в бъдеще държавите членки на всеки три месеца ще докладват на комисията за напредъка по дейностите, ще докладват за определени слабости и проблеми. Комисията е готова конструктивно да разгледа всички предложения в рамките на преговорите за следващата финансова рамка, които могат да допринесат за разходно ефективното управление на бюджета на Европейския съюз. Нека сега накратко се спра върху проекто доклада за специалните доклади на Сметната палата. В този доклад се визират препоръките, съдържащи се в специалния доклад на Сметната палата. Този нов елемент в процедурата по освобождаване на отговорност се прилага вече за втори път и според мен е много подходящ. Проверките от страна на Сметната палата, проверките на изпълнението предоставят много ценна информация за ефективността и ефикасността на работата на комисията. Тези оценки ни дават възможност да установим слабости на ниво изпълнение или ниво система, дават ни възможност ефективно да преодолеем тези слабости, така можем да намалим процента на грешки и да постигнем повече аудиторски становища без резерви. Господин председател, господин докладчик, уважаеми депутати, комисията поема пълен ангажимент за поемане на крайната отговорност по изпълнението на бюджета. Представих ви идеите на комисията за настоящата и бъдещата й работа така че да се отстранят съществуващите слабости и да се постигне до усъвършенстване на процеса. През идните дни ще ви изложа в писмена форма и по-подробно тези идеи на комисията. Нека отново повторя, че комисията поема пълен ангажимент за изпълнение на всички задължения, поети в резолюцията за освобождаване от отговорност. Благодаря на комисар Шемета. Трима колеги са се записали за изказване. Първият от тях е колегата Гайер. Имате думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя докладчика за добре свършената работа. Надявам се, че изготвеният от него текст ще ни помогне при постигането на общата ни цел, а именно понижаване на процента грешки при изпълнението на бюджета на Съюза. В доклада се съдържат много добри идеи в тази област. Ще се изкажа накратко за четирите приоритетни дейности, но преди това искам да благодаря на докладчика за това, че много колегиално подходи към докладчиците в сянка. По всяко време беше готов да разговаря с тях, Ще видим как Кристофер Фялне ще надгради над доклада Хацимакакис, но той вече подходи много колегиално и да се надяваме, че това ще се отрази и върху съдържанието на доклада. Нямам принципни бележки по текста на колегата Фелнер. Ако съм имал някога такива бележки, то е имало възможност по време на работа проблемите да бъдат отстранени. Ще внеса няколко изменения, тъй като според нас някои формулировки са прекалено ограничителни. В един от параграфите към края на доклада се говори за затруднения във връзка с разпоредбите за обществени поръчки за доставки. Не мисля обаче, че това може да се обвърже с единия вътрешен пазар. Според мен това е прекалено дръско. Ще се спра накратко върху четирите приоритета. Добре е да се концентрираме върху четирите приоритетни действия. Подкрепяме предложенията на Кристофер Фиелнер за финансовите инструменти. Подкрепяме ги изцяло. Но докато четях доклада, си мислех, че е възможно да обмислим създаването на механизъм, за прекратяване на прилагането на такива финансови инструменти, ако те поемат в погрешната посока. Трябва да се предвиди нещо като аварийна спирачка за финансовите инструменти. Мисля, че е добре да се обмисли една такава възможност. Може би е добре конкретно да обсъдим действието на един такъв авариен механизъм. Разискванията, които водихме за процента грешки в областта на кохезионната политика, показаха, че трябва да се въведе механизъм, по силата на който комисията, например, да може да прекрати използването на финансови инструменти. Мисля, че една подобна аварийна спирачка трябва да бъде въведена. В доклада се заявява, че комисията отговаря за бюджета, но според мен това е излишно, тъй като вече е залегнало в договорите. Не мисля, че комисията трябва всяка година да ни уверява в това. Сигурен съм, че напълно осъзнава своята отговорност. По въпроса за предварителното финансиране, там възникват някои проблеми. Защо комисията отново се възползва от този механизъм? Например, в областта на регионалните фондове. Причината за това по отношение на регионалните фондове бе да се отчете економическото развитие. А и става дума за политическа цел – по която Европейският парламент е поел ангажимент. Но бих бил против това да се поставя изцяло под въпрос предварителното финансиране. Така, както прави това Кристофер Фелнер. Напълно съм съгласен, че предварителното финансиране може да е допълнителен източник на риск и грешки. Да, това е така, но не бива като цяло да поставяме под въпрос ефекта, който може да се постигне от предварителното финансиране. Има и още нещо важно. В момента говорим с съвета за финансовите правила и за споделеното управление, което игра, изигра известна роля в миналото. В края на разискванията парламентът и представителите на комисията трябваше да се опълчат срещу делегацията на съвета. Усетихме, че представителя на съвета не беше много удовлетворен от позицията, която трябваше да изложи. Просто му бе поръчано да я възложи. Ако комисията извърши проучване за възможностите за намаляване на процента на грешки в областта на кохезионната политика. То тогава е възможно малко да се намалят средствата за предварително финансиране. Ако можем да заявим пред съвета, че независими експерти или експерти на комисията са направили оценка на риска. То не би следвало да се изработват механизми за предварително финансиране. Бих препоръчал тук да сме по-гъвкави. Искам да знам малко повече за риска от грешки, свързан с предварителното финансиране. Ако получим повече информация по този въпрос и можем да я използваме за политически натиск върху съвета, това би било чудесно. in den Mitgliedstaaten schon durch neue zu ersetzen zur Vorsicht. Всички се оплакваме от това, че има много неправилни тенденции на развитие, които самите държави членки са могли да забележат сами, което така опира и до въпроса за отговорността. А това, което всички ние искаме, всяка държава членка да поеме най-сетне своята отговорност. Освен това би било последователно да се каже и това, че възможностите, които дадена държава членка има да премине от безперспективните към, без, към перспективни проекти, без да причини щети нито на себе си, нито на Европейския съюз, това ще бъде добре. Може и вторият проект да не е както трябва, но все пак държавата ще е направила опит. Що се отнася до ретроспективните проекти, аз смятам, че трябва да се извърши щателна проверка. Тук съм съгласен с докладчика, че много от Тук трябва да се отговори на много въпроси, включително и на европейската, въпроса за европейската добавена стойност. Така че ако не в този доклад, ако не успеем да променим текста му, то поне в следващия трябва непременно да се спрем на а, грешките, които са свързани с ретроспективните проекти. Мисля, че не бива да се отказваме от това. Колегата Мулдер сега. Thank you, uh, Chair. We are благодаря. Всяка година правим това и всяка година се пораждат емоции. Защото сметната палата от години наред не дава положителна оценка за и декларация за точност и достоверност. И все по-трудно ни става да оправдаем политиката на парламента, който дава освобождаване на отговорност на комисията. Една година не го направихме и последиците бяха драматични. В края на краищата, ако не се даде подобна освобождаване. Не знам защо непременно комисията трябва да си подава оставката. Могат да се търсят и други инструменти. И факт е, че съществуват проблеми за парламента и докладчикът е прав да остава въпроса отворен, за да реши парламента дали ще даде освобождаване от отговорност или не. В процедурата за освобождаване от отговорност има ред е, очаквания, които за момента не са изпълнени. И когато парламента не даде освобождаване от отговорност на комисията през 1998 година, бе поради факта, че нямаше конкретно поели отговорност за проблемите с разходването на средства. През 2006 бе постигнато споразумение с страните членки те да подават годишни декларации, в които да удостоверяват, че парите са разходвани по един отговорен начин – но за момента само много малък брой страни членки, може би 4, правят това. Така че съвета трябва да поеме и положи политическа отговорност да принуди страните членки да подават тези декларации. Тези декларации трябва да бъдат подадени до 15 декември, е, феврари, извинете. И проблема за парламента е, че тези доклади, когато се представят, всъщност са секретни. Нашето мнение е, че е, това не следва да е така. Защо трябва да са секретни тези документи? Каква е причината? Всички доклади на Сметната палата са отворени и публикувани. Всички документи на комисията са, не са секретни. Така че ние трябва да настояваме за яснота, за свободно предоставяне на информацията. И когато имаме определени изисквания, трябва да ги поставяме и пред комисията, и пред страните членки. Комисията има колективна отговорност и не виждам причина защо комисарят да не преподписва съответните документи, под които стои подписа на генералния директор. The, the, in the end, the, the, the justification, the, his opinion about the state of affairs in spending the money. That is a political responsibility. Има политическа отговорност за начините на разходване на средства и тя трябва да се поеме конкретно. Европейската комисия дава ред гаранции, но всъщност не е ясно кой отговаря конкретно. Механизма за финансова стабилно ще стане постоятен от 1 юли. От 1 юли, нали? Както и да е, там ще се вкарат 16 милиарда евро, половината от европейския бюджет почти. И ние поискахме становище за това как могат да бъдат контролирани тези средства, включително и от парламента. И аз лично не съм убеден, че ще има възможности за контрол, било то от е, парламента на страните членки. Всички тези гаранции, които се говори за, на Европейската банка за инвестиции и така нататък, за нас това са ключови въпроси. Защото когато се стигне до изпълнението, ние нямаме никакъв начин да следим какво точно става. Сто и 120 милиарда според докладчика са отпуснати като гаранции и нека да допуснем, че нещо тръгне не наред. Да речеме, някоя страна членка фалира. И как точно ще се разбере къде са отишли парите? Аз лично искам да знам какво точно решавам. Ние обсъждаме сега процедура по спешност. 60 милиарда се говори. Но за нас контролът е основен момент. Така че в процедурата за освобождаване от отговорност искам да подчертая, а, искам да кажа и нещо положително в такъв смисъл, че има постижения в регионалните и социалните фондове. Социалния фонд. Там има драстични промени. Много значителни подобрения. Но в регионалния фонд няма такива. А каква е причината? Може би, защото комисията каза, че ако контролните механизми в страните членки по социалните фондове не са адекватни, ще спрем плащанията. И резултатите дойдоха незабавно. Защо? то комисията не желая да спре предварителните плащания, да речем, по регионалния фонд. И ако мога да коментирам точка 6, специалните доклади става дума за ОНЕ. Да, при спешни операции има, разбира се, добри основания да се включва и ООН, но във всички други случаи не виждам защо това да става. Страните членки дават пари на Европейския съюз, защото считат, че има смисъл Европейския съюз да работи по определени проекти. А когато Европейския съюз започва да дава парите директно на ООН, в края на кращата се прави една за обиколна е, възможност да се финансира действия на ОНЕ. Ние, като либерали, определено сме настроени много критично към тази възможност, защото няма и механизъм за контрол. В края на кращата. Е, Европейския съюз може да работи по проекти без да финансира директно работата на ООН. Thank you very much, uh, colleague Jan Mulder, for, on behalf of the ALDE group. Благодаря на колегата Ян Мулдер, който се изказа от името на либералите, колегата Бред Бърн. Благодаря. Много се изкушавам да продължа аналогията от последния дебат, е, когато си подмятахме цитати от е, Казабланка и когато се говореше за обичайните заподозряни, аз си мисля, че по-скоро трябва да говорим и uh, um, за това, кой застава срещу сам. Та, всяка година имаме извинения, защо приемаме е, начина на изпълнение на бюджета, и нека да направя три коментара в такъв смисъл. Говорихме с е, госпожа министра и слушахме изказванията тук за нивото на грешката, за разходването на средства. Знаем, че 90% от грешките идват е, на ниво национална държава. Но докладчикът е напълно прав, като казва, че комисията не прави достатъчно усилия, за да каже ясно на страните членки, които не си изпълняват задълженията по управление на средствата, Тоест, комисията трябва да прави подобни коментари. Също така, смятам, че комисията не следва да предхвърля финансовата си отговорност на страните членки, когато се открият грешки на национално ниво. Господин комисаря ни говори какво иска да направи за подобрение на нещата, но проблемите, примерно, са средствата по кохезионния фонд, там нивото на грешката се повишава – и ако търсим а, решение, това евентуално ще е един ефективен механизъм за санкции. Защото след като има повишаване на нивото на грешката, ние не можем да си затваряме очите. Докладчикът е напълно прав, като казва, че комисията трябва да подкрепи парламента за разработване на различни механизми за отделните фондове и също така, че трябва да имаме политика на нулева търпимост. Също съм съгласна с докладчика за качеството на докладите на комисията за изпълнение и също предлагам да има регулярна независима оценка на програмите, защото по този начин могат да се решат част от проблемите, поставени тук от изказващите се. И е, в заключение, нека да задам следния въпрос. Защо не продължихме с е, процеса, който започна с е, новата комисия? Защо няма комисар, който конкретно да отговаря за бюджета. Ако искаме да бъдем сериозни, ако комисията иска сериозно да се занимае с проблемите, повдигнати в доклада, трябва да има един а, човек, който абсолютно да насочва усилията си към правилно разходване на средствата, към правилното отчитане или коректното отчитане на начина на разходване на средствата на денокоплаците. Благодаря. Няма други членове на комисията заявили думата, така че комисаря Чемета има думата сега да отговори. Благодаря. Благодаря за вашите наблюдения. Отбелязвам си темите, които бяха повдигнати, те са много важни. За инструментите за финансово инженерство или инженеринг, според настоящото законодателство, ние нямаме възможност да е, се намесваме. Можем да предложим само известни промени, които да направят плащанията на страните членки са измерни с последващите използване на финансови инструменти, но не успяхме да направим такива изменения. И смятам, че темата трябва да се огледа в духа на подготовката на, за следващата многогодишна финансова рамка. префинансиране, Предварителното финансиране, дали да има едно проучване, Както казах в уводните си думи, ние сме готови да представим анализ на финансирането от 2005 до 2010. Така че проблемът тук е, че предварителното финансиране обикновенно няма, не отбелязва грешки, т.е. нивото на грешките в предварителното финансиране е по-низко от нивото на грешка в междинните плащания и окончателните плащания. И според мен именно по тази причина Сметната палата настоява да има промени в е, тяхната методология на оценка, т.е. когато се правят е, статистически валидни извадки, да, бъде, да бъдат изключени предварителните плащания, а да се отчитат само междинните и окончателните. Според е, мен, аз съм напълно съгласна с това, че е, предварителното финансиране е много важен елемент и в е, контекст на криза бе изключително необходимо да има такова финансиране, за да могат страните членки да започнат или да работят по определените си проекти. Според мен, договореното по време на преговорите за това как да се отчита предварителното финансиране в финансовия регламент е един компромис, който ще ни даде възможност да извършваме дейност в тази област в бъдеще. За това дали да бъдат заменени неефективните проекти с други, Предложението за следващата финансова рамка е много ясна. Ясно, няма да има възможност ретроактивно да се е, действа, т.е. с задна дата да се заменят проекти. Ако се е, приеме предложението за тази мярка, тя ще стане задължителна ако се приеме от двете инстанции, които приемат европейските закони. С, по този начин просто проблема ще се реши в бъдеще. После въпроса за годишните декларации. Според мен подходът на комисията в рамките на финансовият регламент, ние трябва да имаме годишни декларации за управление в първия етап и след това да има национални декларации за точност и достоверност, за да може да се следи как се процедира, как се развиват нещата. Ние сме наясно, че страните членки не са много склонни да възприемат този подход. Затова очаквам едно тясно сътрудничество с парламента, така че тези клаузи да си останат в изменения финансов регламент. По отношение на годишните обзори, има възможност страните членки е, да се произнесат по това, дали са съгласни да се оповестят тези годишни обзори или не. Някои страни членки са съгласни, но не всички. Така че тук е, просто става дума за законов режим. За фонда за финансова стабилност и другите финансови инструменти съответното законодателство много ясно казва, че Сметната палата или техен представител ще участва като пълноправен член в е, екипа за одит и е, съответно разходването на средствата е, ще бъде предмет на проверка на, от страна на Сметната палата. Това ще позволи да има пълна прозрачност по отношение на разходване на средствата от тези инструменти. Неколцина от вас повдигнаха и въпроса за регионалните фондове и социалния фонд. Нека да не забравяме, че 2010 та бе първата година, в която всички програми по кохезионните фондове получиха своя старт. Тоест, средствата, които бяха разходвани по кохезионната политика, практически се отвоиха в сравнение с минали години и е, нивото на грешка се увеличи от 5,8 до 7,6% през 2010 но а, нивото на грешка всъщност е по-низко от предходните години. За... Не трябва да се забравя, че програмите започнаха вече да действат абсолютно в пълна права, пара и смятаме, че в следващия период ще успеем да намалим нивото на грешката. Що се отнася до санкциите, ние използваме механизма на санкциите много активно. Докладчикът е, спомена също, че няма замразяване на средствата по регионалните фондове през 2010 година, но в началото на тази година комисията прие решение за замразяване на огромни средства – за определени региони. И не става дума за милиони, става дума за повече от милиард евро. Тоест, механизма на санкциите се прилага много сериозно. И когато се открият грешки, ние правим всичко необходимо за коригирането им и налагаме санкции, като прекратяваме или замразяваме плащания. Разбира се, всичко това отнема време и ще измине известно време преди бенефициентите да осъзнаят, че ние сме много сериозни, много сериозно гледаме на механизма с а, санкциите и вероятно това ще доведе до съответни подобрения. А, а по въпроса за възстановяване на средствата или на възвръщане на средствата, а, службите на комисията в момента провеждат одити в ред страни членки за възвръщане на средства Резул... Първите резултати ще фигурират в годишния доклад на Генералната дирекция за 2011 година. И е, до края на тази година ние ще излезем с е, доклад за резултатите от тези одити. И съответно ще представим предложения за това как може да се подобри системата за е, възвръщане на средства в рамките на настоящата законова рамка, разбира се, защото е, предложенията ще влязат в сила от 2014 година и ние трябва да формулираме всичко с оглед на съществуващия правов режим. Мисля, че Дадоха отговор на всички повдигнати въпроси. Въпроса за финансирането и действията на ООН в финансовият е, регламент се предлага да се създадат а, е, такива тръстове, тръстови фондове в рамките на подогитата на ООН. И ще видим как е, ще се развият нещата, когато се обсъжда финансовия регламент. Мисля, че с това покрих всички въпроси, които бяха повдигнати и, както казах още в началото, готови сме съвсем е, конкретно в е, близките дни да ви опишем писменно в подробности всички дейности, които възпочваме възнамеряваме да проведем по приоритетните действия, очертания от вашия докладчик. Председателят, благодаря комисар Шемета. Накрая ще дам още веднъж думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Господин Шемета, трябва да отбележа, че бележките, които направихте по много от приоритетните действия, говорят за положителния дух, в който протичаха разискванията до момента. Очаквам да получа и бележките ви в писмена форма, тогава наистина ще се убедя, че комисията е готова да поеме ангажимент. Мисля, че във вашето изложение дадохте задоволителни отговори. По някои от точките трябва да продължим разискванията. Имам предвид, например, политическата отговорност във връзка с годишния отчет за дейността. Трябва да поговоря и с колегите, за да видим какво според нас би представлявала една адекватна реакция от страна на комисията. Искам да говоря по-подробно с господин Гайер за добавената стойност. Дали има някаква добавена стойност или просто вече повтаряме нещо от миналото. Що се отнася до отговорността на комисарите, то комисията е възприела модел, съгласно който генералният директор поема отговорност да предаде информация на комисията с подписа си. Той удостоверява, че е предоставил тази информация. Не разбирам защо в такъв случай и комисията не може просто да удостовери с подписа си, че е получила информацията. Втората добра новина е много интересна. Преди няколко минути моите сътрудници получиха съобщения по електронната поща от господин Осенбург. Мисля, че датският министр на финансите каза, че държавите членки трябва да разискват със съвета механизмите, които прилагат за споделеното управление – Господин Бред Бърна каза, че Обединеното кралство не желая да участва в такива разисквания, но ето, че поне една от трите държави, за които говорих в началото, току-що ни потвърди, че иска да проведе разисквания. Сега чакаме Испания и Италия също да потвърдят. Господин Гайер говори за идеята за прекратяването на използването на механизми за финансов инженеринг, за въвеждането на авариен механизъм. Това може да е една добра мярка. По въпроса за предварителното финансиране. Господин Гайер е съвсем прав, като казва, че Политическата отговорност, която ни е вменена, е и предизвикателство. Изискваме от комисията да предприеме определени действия, тя го прави и след това ще ни е доста трудно да отправим някаква критика. Много е важно фондовете да се използват като средство за справяне с кризата. Ето защо е важно да се осигури механизъм за бързо изпълнение на действията. Но не бива предварителното финансиране да се използва за такова бързо изпълнение като самоцел. По разискването за външната помощ, не бях много доволен от коментарите на комисията тя каза, че статистическите данни са много добри, но след това се оказа, че тези добри данни се дължат на факта, че в много области се предоставя префинансиране. Когато се предоставя префинансиране, няма толкова голям риск от грешки при окончателните плащания. И оттам идват и добрите резултати. Четвъртата ми бележка е свързана с средствата отпускани с обратна сила. това спада към нашата политическа отговорност. Ние поемаме политическата отговорност за това да не се осъществява подобно финансиране. защото смятаме, че от подобно финансиране не проистичат допълнителни ползи на ниво Европейски съюз. Обобщените отчети на докладите членки и необходимостта те да бъдат оповестявани публично. Господин Мулдер говори за това. Мисля, че това би било разумно. Не знам доколко от тези обобщени отчети имат някаква стойност, тъй като не съм можел да се запозная с тях. Ще видим, ако бъдат оповестени публично. По механизма за налагане на санкции – Представителят на комисията заяви, че държавите членки може би ще се нуждаят от известно време, за да осъзнаят какъв е ефектът от временното преустановяване или прекратяването на плащанията. Очаквам с нетърпение доклада на Комисията за възстановяванията. Винаги, когато говорим по тези теми, винаги когато комисията предстои да ни представи някакъв документ, тя иска информация и от нас. Доклада, за който говорим днес, е един от първите такива документи. Благодаря ви предварително и за документа, който ще изготвите вие. Мисля, че той ще ни бъде особено полезен. Благодаря на докладчика. А, графика е ясен. Предложения за изменение до 5 март и гласуването ще е на 26 март. Закривам тази точка от дневния ред, като благодаря на комисаря Шемета, че беше на наше разположение за това обсъждане и с нетърпение очаквам следващото му идване тук при нас в комисията. Okay, wir können dann in der Tagesordnung gleich äh, fortfahren. Нека да продължим без да се бавим с седма точка от дневния ред – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 година 8, 9 и 10 Европейски фондове за развитие. Докладчик е Мартин Еренхаузер и тук 5 март е срокът за внасяне на изменения, 26 март ще се гласува. Господин Еренхаузер има думата. Благодаря. А може ли все пак да изчакаме две минутки, докато господата излязат от а, залата? Председателят трябва да приключим точно в 6 и половина, за това ще трябва да помоля да не чакаме. Добре, можем да продължим. Ще се опитам да говоря колкото може по-високо, така че всеки да ме чуе. Сега първо е, най-важният въпрос за освобождаването. Ще препоръчам освобождаване за 2010 година. Няма някакви извънредни резултати, които да ме наведат на друга мисъл. Естествено, че има така наречените Евергрини, за които говори господин Мулдер. Въпросът е как да се отнасяме към тях те да бъдат ли причина за отказ от освобождаване? Мисля, че нашата комисия все пак не трябва да бъде много внимателна, когато, има, когато влиза в конфликти с различни институции. Може би трябва да изчакаме до 2020, -20, преди да се занимаем с Евергрините. Защо точно 2020? Голямата тема винаги е било, интегри... е било интегрирането на Европейския фонд за развитие в общия бюджет. Мисля, че за финансовата рамка до 2013 година се пропусна да се направи това, но комисията има пък основателни причини да не го направи, а именно изтичането на споразумението, което ще стане през 2020 година. Към момента обаче тогава комисията трябва да прецени абсолютно всички съображения. Друга тема степента на грешка или процента на грешката. За 2010 година тя е 3,4%, което е доста над така, границата на максималната граница за незначителност на грешката 2%. Но пък а, грешката остава стабилна за тези фондове. Естествено, че това не е нашата цел. Целта е тя да бъде намалена. А, мерките, които предложи комисията, не доведоха до такова намаляване. За остатъчната грешка тя е под е, нормата за незначителност 2%, но комисията до тук не е успяла да дефинира точно критериите, по които достига до този резултат. В момента знам, че се формулират е, такива критерии, общи критерии ние приканихме комисията такива, да има наистина такива ключови индикатори и те да се прилагат до 2013 година. За системата за мониторинг и контрол трябва да кажем, че тя е отчасти ефективна. Комисията постоянно предприемаше мерки, предлагаше мерки, реагираше с мерки, но трябва да кажа, че само условно можем да констатираме, че те са били ефективни най-сетне получихме обаче докладите за управлението, които изисквахме от толкова време. Това все пак е напредък. Ще ги изчетем и на базата на тях ще внесем нови предложения за изменения. Друг евъргин е бюджета за Хаити. А, около 20 години вече говорим по този въпрос това е цяла верига от планирането до приложението, контрола и така нататък. Този инструмент е дефектен и има поводи за гречките и че трябва да бъде подложен на а, коренно реформиране, още повече, че той е важен инструмент, е, защото подпомага реформирането на отделни държави. Просто трябва много ясно да се дефинира за какво ще се харчат парите и да се поддържа постоянен диалог с държавите, на които се предлага помощ, за да осигурим разумна степен на ефективност. Друг момент, който разгледахме, на който се спряхме по-подробно, беше инструмента за инвестиране. Според мен има някои неща, които Сметната палата си струва да провери, например, паричния поток от държавата членка към Европейската инвестиционна банка и след това с конкретната държава може да се усъвършенства. Има и много въпросителни във връзка с това нашето предложение е да се изготви извънреден доклад на Европейската сметна палата по този въпрос. Друга важна тема, която, която засягаме в доклада, е, е са, това са помощите за е, при природни бедствия и аварии тук можем да въведем много по-разумни мерки. Всъщност нямам какво повече да кажа като докладчик, освен да благодаря на комисията, на Сметната палата и на Европейската инвестиционна банка. Наистина много добре работихме с тези институции, те ни подкрепяха, нямахме търкания. Благодарен съм за това и очаквам бележките на колегите. Председателят, благодаря господин Еренхаузер. Има ли желаещи да се изкажат? Колегата Каер, заповядайте. Ja, mein Dank an den Berichterstatter für seine Arbeit. Ähm, wir sind. Благодаря на докладчика. Ние с него сме така до известна степен разочаровани от това, че комисията не възприе в общия бюджет Европейския фонд за развитие, европейските фондове за развитие и го отложи за 2020 година. Това все пак е дългогодишно искане на моята политическа група, което отново не е изпълнено. Цената, която плащаме за това е изоставане по отношение на яснотата и прозрачността, защото при сегашните условия те не са така възможни, както ако а, имаше парламентарен контрол, както върху общия бюджет. В това отношение съм напълно съгласен с докладчика. Съгласен съм с него и по отношение на гречките в връзка с обществени поръчки и начина на подписване на договори, будят загриженост и подкрепяме мерките, последващите мерки, които се предлагат, за да се от, отстранят много от тези грешки. Що се отнася до процента на грешката, Европейската сметна палата има друг начин на следене на нещата техният ритъм е годишен, докато ние бихме предпочили, предпочели да докато ние бихме предпочели да се изработи постоянен механизъм за наблюдение и контрол, трябва да се направи нещо по въпроса. Мартин Еренхаузер спомена делегацията за Хаити сега става въпрос за 62 милиона, които бяха наляти в бюджета на Хаити след земетресението, за да се съхранят основните, фундаменталните функции на правителството там. Но такива преки подпомагания на бюджета трябва да бъдат обвързани с механизъм, който да предвижда повече прозрачност, повече отчетност и повече демократичен контрол от страна на парламентите в съответните държави, както и на Сметната палата. Ако този инструмент подлежи на по-нататъчно развитие, което ние бихме искали, то трябва да се ограничат рисковете, свързани с него, или поне да бъдат под контрол. Това имах да кажа от наша страна по този доклад. Иначе благодаря на докладчика. Председателят, благодаря колегата Холмайвил. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на докладчика за така до голяма степен балансирания доклад, който е изготвил. Действително, както и през миналите години, е, типичните проблеми, които вие наричате евергрини, са на лице. Те и не могат да бъдат преодоляни от днес за утре а, за подпомагането на бюджетите, съм с впечатление, че комисарят Пие Балкс се опитва да прилага подход, какъвто ние от години изискваме от нашата комисия, особено по отношение на управлението на проектите и процесите. Се прави все пак нещо, прави се опит да се фокусира вниманието върху тях. прави се и опит да се а, така, разисква темата за това дали определени администрации изобщо са в състояние да реализират и управлението на определени проекти, защото трябва да се внимава парите да не изтекат по канали, които ние не сме си поставили за цел да захранваме. Така че трябва да продължим да следим отблизо въпроса за бюджетните помощи защото ако не внимаваме, това е най-лесният начин да се прахосват пари. Наливаш едни пари в бюджета на една страна и ги оставяш сами да си трушат главата с тях. Но не, трябва да има нови механизми, включително и нови механизми за водене на диалог с тези страни, за да подобрим начина на подпомагане и е, да е, постигаме целите, които преследваме. Споделям и аз мнението, смятам, че всички политически групи го правят, че съжаляваме, че не е интегрирано в общия бюджет, не е интегриран, не са интегрирани в общия бюджет европейските фондове за развитие проблемът е, че управлението, администрацията винаги ще е отделена, отделна, различни администрации за различни фондове. А пък ние сме компетентни за една част, за друга част не сме достатъчно компетентни компетентността е у държавите членки. Изобщо нещата не стават по-ефективни от това, че фондовете имат отделен бюджет. Самите държави членки също сигурно трябва да помислят доколко е ефективно това, че всяка държава членка също трябва да внася проекти за помощи за развитие, които пък да се одобряват от комисията и прочие и прочие. Има какво да се желая по отношение на ефективността също така смятам, че е добро предложението а, заедно с Европейската инвестиционна банка да се обсъдят някои проекти, особено точки 64 и 65 са важни за мене, защото тук а, се посочва като доказателство неправителствена организация, доказателство за това, че Европейската инвестиционна банка е извършила плащания към предприятие, чието ръководство е, е обвинено в корупция. Да бъде ми тох, ако се mal нормал динейра nähere Information interessieren, така че е важно да се разбере дали такива информации подавани от НПО са надеждни и дали действително е имало такива плащания към такива предприятия. Много е интересно, защото не бива да се допускат такива неща. Имам една критика. Точки 68 до 72. Тук констатирам, че докладът се занимава с въпроси, които излизат извън рамките на нашата компетентност за контролна дейност казвам го с намигване. Бонусите на, за управата на ЕИБ, третира се въпросът за длъжниците, какъв е състава на длъжниците, какви са видимите и невидимите лихви и така нататък и така нататък. Ich habe mir jetzt ein bisschen die Frage gestellt, ob das in den Rahmen unseres Просто искам да попитам дали въобще това попада в границите на нашите правомощия като комисия за бюджетен контрол. Просто казвам, че точки 38 до 72 са абсолютно извън нашата компетентност. В тях се правят някакви общи констатации – особено по отношение на ЕИБ, което въобще не е в не, нашата компетентност. А инак благодаря и а, споделям много от забележките на докладчика. Благодаря на колегата Холмайер. Ако ви разбирам правилно, смятате, че разискването на въпроса за бонусите на служителите на ЕИБ представлява прекалено широко толкуване на термина развитие. Има ли други желащи да се изкажат? Оле Шмидт. You, Благодаря. Миналата седмица посетих Замбия. И там имаше коментари по един обзор за корупцията. Гражданите в Замбия считат, че най-корумпирани са техните политици, парламентаристи. И ние трябва да бъдем много внимателни какви послания изпращаме от нашата комисия. А, именно, че правителствата на развиващите се страни имат по-голяма отговорност за средствата от помощта за развитие. Като чао, смятам, че докладът е много добър. Съгласен съм почти с всичко. Мисля, че трябва да го обвържем, обаче и това е много важно с нашият бюджет. Няма нужда да коментираме повече. Тази тема е много важна. И нещо, което бих искал да чуя в аргументите е под подкрепата на бюджета за определени страни. Има много критики в доклада по тази тема и разбирам защо. Но, от друга страна, ако искаме правителствата на определени страни да бъдат, да имат по-голяма отговорност, ако искаме да имаме контрол и надзор, това е инструмент, който може да бъде доста ефикасен. Но разбирам проблемите. Необходимо ми е обаче да знам повече съображения за тези критики, защото ако разва, разговаряте с представители на развиващите се страни, особено на най-бедните страни, според тях е, това е ефективен източник на помощ. Трябва да има надзор, разбира се. А може би ние самите трябва да поемем отговорност, европейските институции. Трябва също да се търси надзор, осъществяващ, осъществяван от е, европейските институции тук, но и на място. Разбирам, че има ограничения в бюджета, но нека да чуя съображенията ви, по които критикувате. Друга тема, за която трябва да бъдем много, много строги. Знам, че е много важен този въпрос. Това е отношението към подаващите сигнали за нередности. Трябва да подкрепим а, проекта Пари Сакра. Аз присъствах на един форум, където се дискутира ефективността на отпуснатите помощи и там бе повдигнат въпроса за създаване на партньорства не само с НПО, но и с бизнес общността. И накрая, господин председател, според мен е много важно да се подчертая, че нашата помощ за развитие е много съществена. Ние сме всъщност най-големият донор и тя в края на кръщата не е основен източник на доходи за повечето развиващи се страни. Те участват в търговия, има инвестиции в тях и това е много добре нашата система за помощ за развитие вероятно е необходимо да бъде преразгледана с оглед на новите дадености. Благодаря на докладчика. Смятам, че е, докладът е много добър и не бих имал проблеми да го подкрепя. Благодаря на колегата Оле Шмидт, колегата Аяла Сендер. Благодаря. Исках да кажа, че съм съгласна с преждеговорившите по отношение на критиките, които бяха отправени и по отношение на това, че е необходимо да се предприемат превентивни мерки. Ето, миналата седмица бях в Мавритания и констатирах същия проблем във връзка с бюджетните помощи, но там след преврата бяха замразени абсолютно всички помощи, с изключение на хуманитарните, вследствие на което нещата се забавиха с цяла година, т.е осъществяването на програмите се отлага с една година. Но служителите на посолствата ми потвърдиха, че наистина е важно, когато се оказва помощ на бюджет, да се оставя възможност за по-бързо спиране на тази помощ, когато има събития като държавен преврат или нещо подобно чрез подпомагането на бюджета от страна на комисията, самата комисия се запознава с начина по който функционира съответната подпомагана държава. А има проекти в страни, в които нямате възможност да следите начина по който администрира властта в съответната държава отпуснатите пари. След всичко казано, което е беше важно, все пак не бива да забравяме, че помощта, която се оказва а, на бюджет на дадена нуждаеща се страна, е между всичко останало и инструмент за наблюдение на, в тази страна. Инструмент за контрол. Благодаря. dank. Благодаря на колегата. Бяха поставени няколко въпроса, които може би комисията може да изясни. Благодаря, господин председател. Ще говоря немски, тъй като присъстват почти само германски депутати. Председателят има и доста други депутати в залата. Искам първо да благодаря на докладчика за това, че препоръчва освобождаване от отговорност. Благодаря му за конструктивния и много балансиран доклад. Напълно сме съгласни с много от препоръките му. По много от тях вече сме предприели мерки, тъй като нямаме достатъчно време, няма да се спирам подробно върху действията, които сме предприели. Може би ще имам възможност за това друг път, най-вече по въпроса за подпомагането на бюджета. Възможно е дори да проведем изслушване, на което да изясним как функционира подпомагането на бюджета. Ще цитирам 2011 година. През тази година значителни средства по европейските фондове за развитие не бяха изплатени, тъй като държавите партньори не бяха изпълнили условията. Бихме могли да кажем, че е жалко от една страна, тъй като не сме постигнали целите си. От друга страна обаче това показва, че Въвеждаме и много строги условия за изпращ... изплащането на средства по фондовете. Миналата година не изплатихме, както казах, значителни суми, въпреки че страните партньори твърдо разчитаха на тях. По въпроса за така наречените евергрини, обръщам се към докладчика, няма да чакаме до 2020 година, за да решим някои от тези вечни проблеми. По някои от тях вече работим и постигаме напредък, може би не с темпа, с който би ни се искало, но при всички положения няма да чакаме до 2020 година. По въпроса за процента на грешки, в момента провеждаме много широко обхватно проучване, за да установим на какво се дължат разликите в процента на грешки. Ние самите имаме много голям интерес да изясним въпроса за това, защо има много голяма разлика в процента на грешки, например между две отделни години, въпреки че сме предприели всички мерки за неговото овладяване. Съгласен съм също, че трябва да се стремим не към стабилизиране на процента на грешки, а към неговото снижаване. И все пак ще кажа няколко думи за подпомагането на бюджета. Сметната палата ясно заяви, че подпомагането на бюджета е много добър инструмент. Тя заяви също, че сме постигнали и добър напредък от една страна при оценката на риска и от друга страна при оценката на критериите за подбор дадена страна трябва да отговаря на определени критерии, за да получи подпомагане на бюджета си. Има предложение за въвеждането на допълнителен критерий за подбор, а именно прозрачността на бюджета и бюджетния контрол – в страната партньор. Единствено когато се осигурят прозрачност на бюджета и бюджетен контрол, тази страна ще може да получи и подпомагане на бюджета. Този критерий се предвижда в допълнение към другите критерии за подбор. Подпомагането на бюджета, програмите, по неговото предоставяне могат да функционират ефективно единствено, ако се подобри управлението на публичните финанси в страните партньори. Това става видно в течение на годините. Заедно с многостранните финансови институции разработихме инструменти за измерване на качеството на управлението на публичните финанси. Мисля, че през последните години в областта на подпомагането на бюджета вече сме предприели редица мерки. Вътрешните ни насоки, и инструкциите, които даваме на всички участващи в процеса, се публикуват на страницата ни в интернет. Всеки може да се запознае с много строгите критерии, които прилагаме по отношение на подпомагането на бюджета. Оповестяването на тези критерии е насочено и към страните партньори. Там също всеки може да се запознае с тях. Виждаме да се оповестява и размерът на извършените плащания. До този момент нямаше такава практика. Но ако в бъдеще размерът на извършените плащания се оповестява публично, то всички представители на гражданското общество ще могат да знаят за коя държава какви суми са били заделени и ще могат да следят процеса по разходването. Още няколко думи за процента за грешки. В тази област сме предприели редица действия. Има нов механизъм за степенуване на мерките за контрол. Провеждат се и нови обучения за персонала. Всички тези мерки целят да се повиши качеството на контрола. Трябва да се постигне и компромис по отношение на разходите за контрол. Това въжи за сътрудничеството ни с Обединените нации. Понякога при определени програми от съображения за ефективност трябва да се направи компромис по отношение на разходите. Това е още един от така наречените евъргрини. Проблемът засяга най-вече сътрудничеството ни с Обединените нации. Ще се огранича с тези бележки. Искам още веднъж да благодаря на докладчика, че предлага освобождаване от отговорност, въпреки някои съмнения. Чухме становището на комисията. Сега накрая ще дам още веднъж думата на докладчика. Гледам, че госпожа Гресле започва да губи търпение, но все пак има някои важни неща. Председателят все пак трябва да си спазим графика, защото утре нямаме време, не бива да отлагаме доклад. Сега съвсем кратък ще бъда. Докладът, особено в края си, е доста политически нюансиран. Но все пак въпросът за това доколко а, лихвен кредит може да бъде инструмент за подпомагане на развиваща се страна все пак трябва да се провери и за това смятам, че такива общи констатации все пак имат място в такъв доклад. Благодаря. Благодаря. Можем да приключим тази точка от дневния ред и да преминем към осма правилник за длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Наш докладчик тук е Ингеборг Гресле и веднага и даваме думата. Благодаря. Няма да отнемам много време. нашата комисия е единствена, която наистина има адекватен поглед върху нещата. Направила съм два документа. Един, който вече е преведен на всички езици. Препоръчвам ви го. Става дума за необходимостта от реформи. Първо се прави преглед на онези, които са засегнати от реформата. Това са всичките 10 институции на Европейския съюз. Посочено е и ви са, какво е заплащането на длъжни, длъжностните лица и на другите служители в Европейския съюз виждате, че около една трета от длъжностните лица печелят повече пари от депутатите. Депутатите имат определено АД ниво. Значи става въпрос за 55 000 горе-долу души засегнати от реформата. След това правя обобщение на това, което парламентът е предприемал до, до тук. Е е, а всъщност единственото е, че сме гласували за освобождаване от отговорност. По-нататък се спирам на това какво е включено в доклада. Говоря за мерки за економии, за урязване на привилегии, които нашата комисия отдавна искаше. Е, припомням, че ние обединихме в четири точки в четири точки исканията за реформа. В пленарна зала подкрепих, ни покрепиха само за една точка. въпреки това комисията така е взела при сърце и четирите ни точки. Много се радвам, поздравяваме. А, по този начин всъщност излиза извън границите на това, което поиска пленарната зала от нея. По-нататък се опитвам да кажа какво още може да се направи. Смятам, че наистина един ден трябва да се помисли какво точно трябва да работи апарата на европейските длъжностни лица, за да можем да извършим истинска, истинска реформа. За сега нищо не се говори за мерки, за конфликт на интереси и другите проблеми. В петата точка на доклада се опитвам да мотивирам предложенията си за изменение. Например, дните за пътуване до родните места. Навсякъде по света дипломатите разполагат с два дни за тази цел да се завърнат в родината си. Нашите служители имат 6 дни, ние предлагаме да са 3 едва ли би трябвало да а, бъде проблем това да се въведе. Все пак сме в Брюксел, не сме толкова далече от другите страни в Европа. Друга тема – компенсации с свободно време. В момента проект Опитът за, ревизи, за преразглеждане дава възможност за плаващо работно време, т.е. за компенсиране на свободното време във всички институции. Аз нямам нищо против плаващото работно време, обаче компенсациите се изчисляват в размер на общо 24 свободни дни. Тук ще направя специално предложение за изменение, защото трябва да се уточни много по-конкретно въпроса какво значи свободно време, какво значи извънредни часове, колко извънредни часа с какво свободно време се компенсира компенсират. Защото ако оставим нещата така, както са сега най-общо, ще се получи една просто а, а, изключително великодушна програма за предоставяне на свободно време на служителите. Казах, ще направя своето предложение за изменение. Освен това, от ниво АД9 нагоре, би трябвало да не говорим за компенсации в неработни дни, а да се смята, че заплатата покрива, компенсира тези извънредни часове, които тези високопоставени служители трябва да работят. А, освен това има дни, които се водят празнични, неработни, от които повечето не са били миналата година празници. В доклада си давам идея да, да се намалят неработните дни, да се сведат до 4 освен това, при автоматичното повишаване предлагам да направим стъпката от 2 на 3 години, защото сега та, автоматичното повишаване значи на всеки 2 години автоматично 750 евро повече за заплатата а, за АД, от АД 12 нагоре, които са около 12 000 евро на месец. Е Освен това се занимавам с приложение 10, т.е. служители и сътрудници на комисията в трети страни. Това са дипломатите. За какво става въпрос? те много често отсъстват от работните си места поради отпуск, поради това, че ползват свободни дни. Направила съм статистика на свободните дни. Излизат ми от 53 до 59. Правя и сравнителен преглед по места, където работят тези хора трябва да кажа, че в британската външна служба има значително по-малко неработни дни за дипломатите, макар че и те се намират далеч от родината си. Сравнението с годишния отпуск е същото. Британските дипломати имат 30 дни, немските дипломати имат 30 дни, т.е. с 12 дни по-малко основен годишен отпуск отпуск, ако прочетете колко са неработните дни, ще стигнете до 108. А, сега има и, разбира се, половин щатни длъжности – Но мисля, че трябва да се промени нещо по отношение на тези свободни дни, неработни, иначе никога няма да функционира административния апарат. На едно място казвам, че трябва да се комбинират, да се съчетават мерките за квалификация, неработни дни, отпуски. По този начин ще могат да се пестят и разходи за пътувания. Дипломатите на държавите членки, между прочим, не пътуват бизнес класа, докато на Европейския съюз пътуват. До тук не съм а, измислила предложенията. Как fast was machen können beim Thema Не съм, все още не съм измислила приложение за изменение по отношение на конфликта на интереси и лоялността за онези, които подават сигнали. Също още не съм много сигурна какво трябва да запишем. В контакт съм с омбудсмана. Трудно е искам да кажа нещо добро за проекта на комисията. Предвижда се към Съда на Европейския съюз да има регистър, където да се е, съхраняват, да се депозират всички законодателни актове за прилагане на статута на, статута на длъжностните лица и на другите служители на Европейския съюз. Защото по този начин наистина ще можем да гарантираме единство и приемственост. За сега толкова благодаря. Äh, благодаря на докладващата господин Ян Хаузер се е записал за изказване. Нека първо той. Okay. Sí, muchas gracias, presidente. Entendí que era el señor Ehrenhauser. Sí. Благодаря. Нека да съм първа. Знам колко активно и колко в големи подробности подходи докладчикът към темата. Но темата е твърде деликатна защото става дума не само за това, което ние искаме да направим, но тъй като живеем в демокрация и правова държава, и служебните лица трябва да могат да имат думата. Ние не можем да нареждаме. Те трябва да имат възможност да влязат в някакъв вид преговори. И има неща, по които аз не съм на едно мнение с докладчикът. В момента се правят сравнения с дипломатическата служба на Германия или на Великобритания, но не може да има такова сравнение с службата, с европейската администрация. През 2004 година се извърши на реформа. То тя обхващаше цялостно европейската администрация. Предполагаше се да се направят економии до 8 милиарда Европейския съюз обаче продължава да се разсъжда, е, разширява. Ето днес вече е ясно, че и Харватия ще се присъедини. 25 000 души работят за европейската администрация и те се опитват да обслужват над 5 100 милиона европейски граждани, което е много по-малко от националните администрации. Така че не е въпроса за това дали ще имаме един ден отпуска в повече или по-малко. Просто трябва да сме наясно, че администрацията е, работи и полага огромни усилия. Действително, има моменти, които са напълно правилни трябва да се обмисли един нов начин за изчисление на заплащанията, как да се пригодят те и към ситуацията на криза. Имаше изменения, които бяха отхвърлени от парламента и в комисията, и в пленарна зала, но подобни тези продължават да се намират в доклада. Не мисля, че изобщо е редно да ги повдигаме. Отпуските, е, компенсациите, обучението, да сравняваме тези режими без да сме наясно с същината на работата на администрацията, това не е редно. В края на кращата ние трябва да имаме възможност да наемаме достатъчно добри е, служители. В края на кращата тези хора обслужват много-много повече хора, отколкото националната администрация средствата за пътуване до родните места, смятам, че просто трябва да се ограничим до първоначалните ни е, правомощия, а не да спорим и да се борим за намаления на цената на билетите и да броим дали 3 часа е пътуването или 8 часа. Във всички случаи съвсем не е малко. Има също и служители, които работят в е, непосредствен контакт с депутатите, с всичките им капризи и странности на поведението. Ние трябва да разчитаме на тези хора, когато има проблеми. И те много често нямат никакво време Мисля, че е, предложенията в момента ще възпрепятстват наемането на най-добрите и най-интелигентните. В края на кращата ние точно това искаме. Когато хората стават дипломати в родните си страни, те имат определени предимства и смятам, че същото трябва да се случва и на европейско ниво, за да наемаме достатъчно добри кандидати. Така че нека да се ограничим до идеята за преразглеждане на режима за заплати, пенсии и е, налога за криза. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, госпожа Сендер. Господин Еренхаузер. Госпожо Гресле, при всички положения ще ви подкрепя. Ще внеса някои изменения които дори може да са и по-категорични от вашите формулировки. Ще говоря по една тема, която лично за мен е много важна. Мисля, че ако нашата комисия наистина подхожда сериозно към борбата с корупцията, трябва да започнем работа по подаващите сигнали за нередности в рамките на реформата на правилника за длъжностните лица. Тук в нашата комисия се проведоха две изслушвания, от които стана ясно, че в момента не се отчита фактора подаване на сигнали за нередности. Имам предвид член 220 буква А и Б латинско от правилника за длъжностните лица. Ето защо внесохме препоръки под формата на изменения. Става дума за общо 17 изменения, които визират не само предоставяне на закрила на подаващите сигнали за нередности, става дума и за закрилянето на институциите, за предпазването им от дискредитиране. Трябват ни най-накрая ясни правила за подаващите сигнали за нередности. Трябва ясно да предвидим съответните процедури и срокове. Това се визира във въпросните 17 изменения, които ще ви изпратим по електронната поща. Ако имате предложения, междувременно можете да ни ги представите. Ние ще внесем своите изменения в петък на обяд. Ще приветстваме и други политически групи, които биха искали да се подпишат под нашите изменения. Но сигурен съм, че ако искаме да подходим сериозно към темата за подаващите сигнали за нередности, трябва да се възползваме от реформата на правилника за длъжностните лица като шанс. Такъв шанс може и да не ни бъде предоставен през следващите години. Господин Мулдер. Съвсем накратко мога да кажа, че аз лично се надявам да получа пенсия, когато ми дойде времето, но все пак съм благодарен на докладчика. Какви са причините за високите заплащания на служителите? това бе факта, е, че бе много трудно да се наемат тези служители, защото те трябва да работят много далеч от къщи. Същото се отнася и за дипломатите на Европейският съюз. И въпросът ми към госпожа Гресле е, има ли цифри, с които да направим сравнение – Какви е средното заплащане, да речем, на държавен служител в Германия? Как се сравнява това заплащане с заплащането на един европейски чиновник? И също непрекъснато чувам, че след реформата заплатите не се променят. Не знам така ли е. Примерно, в момента е практически невъзможно да се намерят преводачи от хрватски, защото заплатите, които плащаме, са по-малки от международните. Така че има ли някакви цифри, някаква база, на която да се опрем, когато ще гласуваме? Въпроса с дните за отпуска и празниците, представители на делегациите, нека да се направят сравнения. Там има и местни хора, които работят. Така че призовавам да се базираме на повече информация, защото ако я нямаме, аз не знам какво да мисля. Председателят. Благодаря. Още пет минути ще имаме превод. Госпожа Маковей иска да се изкаже и след това колежката Гресля отново. Благодаря. Съвсем накратко. Трябва да подсилим клаузите за конфликт на интереси. Те трябва да бъдат много строги, а също така и е периода, преходния период след напускане на работа. Също така е необходимо да има и много силна защита за подаващите сигнали за нередности. Трябва да има начин да се получава информация вътре в институциите за нарежданията. Трето, за пътуванията – аз определено смятам, че е против всеки здрав е, смисъл да разрешаваме на хората да пътуват в бизнес класа. Така че е, напълно подкрепям това предложение. всяко пътуване над 8 часа особено не би следва да се провежда в бизнес клас. Аз а, е, отидох, скоро пътувах до Кишинев, а, е, пътувах в а, е, нормалния салон. А, всички служители а, пътуваха бизнес класа. Ставаше дума за най-обикновено пътуване а, Виена, Кишинев. Брюксел, Виена, Кишинев. Е. Така че, е, като искаме от е, хората да се съобразяват с мерките за економии, с намаляване на заплатите и така нататък, с трудностите на ежедневието, не можем да оставаме пасивни и не можем да не правим нищо за намаляване на нашите разходи. Не може да казваме на хората, вие живейте в трудности, а ние да не правим никакви економии, да пътуваме в бизнес класа, да си запазваме всичко така както е, а пък дали и да се увеличава бюджета, както се случва в някои европейски институции. Благодаря. Да, госпожа Гресле. Много добре знам колко е емоционална темата, но моля ви, е, не четете между редовете неща, които ги няма. Не съм говорила за заплати. Споменах ги единствено във връзка с това, е, че те трябва да обхващат всичко. Тоест да няма 10 000 евро нетна заплата и освен това компенсации във вид на неработно време. Просто тази заплата трябва да компенсира извънредното, извънредния труд. По един въпрос обаче държа на това, което казах, а именно, че първоначалната заплата в някои области, в някои професии е прекалено ниска. АД7, АД8 трябва да бъдат встъпителното ниво, за да могат да почват някои служители от по-високи заплати. 16% за работа далеч от дома в чужбина а, също са важна тема за мен, защото хората идват за винаги, т.е. до края на а, професионалния си живот в Брюксел. Те не са като дипломатите, които се връщат на всеки 3 години. Затова не пипам тези 16%, не смятам, че трябва да се пипат, защото те а, привличат най-добрите да дойдат тук. За хрватските преводачи, Ян Булдър го няма. Има сега те първа започват обучителните програми по университетите. Е, все още няма на пазара толкова хора, колкото има нужда да работят в европейските институции, но все повече ще бъдат обучените, ще има и достатъчно преводачи. Същото беше и с Словакия, ако си спомняте. Тъй, че не виждам някакъв е, принципен проблем що се отнася до статута, все пак не бива да не правим нищо. Трябва да направим нещо, защото иначе антиевропейците, ще налеем масло в огъня на антиевропейците. Съжалявам, че трябва да го кажа, но колегите в правната комисия от НП ми се присмяха, казаха, че очаквали били нещо съвсем друго от мен наистина трябва да се пазим от лобизъм или поне да не лобираме за всичко. Аз не приемам лично нещата, разбира се, но наистина желая да имаме обществена администрация, която да си изпълнява задачите и функциите. Има какво да се направи още. Мисля, че предложенията, които са внесени, са, които правя, са много умерени. Те трябва да се обсъдят, включително и на фона на, на, фона на това какви са били промените на публичната администрация в самите държави членки за последните години. Не за кризисните, а за последните години. мисля, че задачата ми като бюджетен контролер е това. Председателят, благодаря. С това приключихме тази точка от дневния ред. Закривам и заседанието за днес. Благодаря ви. Утре в 9 започваме с гласуване. Благодаря. Заседанието е закрито. So, see you tomorrow. Yep.